Good afternoon, everybody, and most welcome to this. Добро утро. Добре дошли на това заседание на комисия по петиции. По програма трябва да започнем в 2.30, но не виждам достатъчно членове на комисията. Но нека да започнем. Ако обичаш, Питър, да си седнеш и да Минаваме към първата точка на дневния ред. Тук оглеждам се за колегите, които трябваше да вземат думата след малко, но не ги виждам тук. Но тези, които са вече тук, моля сядайте и нека да ви уведомя. Това е точка трета от дневния ред. за резултатите от е, заседанието на 23 марта координаторите бяха прияти петициите, с изключение на следващите. 10.30 ще бъде изпратена на ЕМВИ за информация и ЕМВИ ще предостави допълнителна информация. Петиция 10.20 и 11.15 ще останат отворени и комисията ще ни даде допълнителни данни за тях. 11.25 е прията за допустима. Ще бъде допълнена с необходимата информация и след това ще я изпратим за мнение в комисията за повече информация. Колкото до точка Б, резултатите от миналия път са следните – 16-та е, секция ще остане отворена. Е, ще бъде разгледана на началото на следващия парламентарен мандат. Петиция 224 ще 525-35, е останалите петиции, които споменах, ще бъдат закрити. Това са резултатите от заседанието на координаторите. По четвърта точка, други, разни, искам да ви обърна внимание, че макар и да невероятно приключва вече парламентарният ни мандат. Ще имаме още възможност да се срещнем. Една от тях е коктейлът на комисията на сряда, 10 април, следващата сряда в 6.30 след обед. Така че, а, значи, ще се видим, ще дадем възможност да си пожелаем всичко хубаво за бъдеще. Къде ще бъде? Коктейлът, мястото ще бъде съобщено допълнително. Аз се стремя да намериме едно много хубаво място, но трябва да бъде потвърдено от президентът, от председателят. Аз, значи, се стремя да, за най-доброто. Да... Ще видим дали това ще бъде възможно или не, но във всички случаи ще имаме коктейл. Продължаваме с доклада за европейските, европейското гражданство, но а, докладчика не е тук. Okay, Beatrice Becerra is obviously not here. А, като не е тук, обръщам се към представителя на комисията. И ви давам думата. Елен Боланже. Не е ли Елен Боланже представителка на комисията? Имате думата, госпожо. Благодаря, госпожо председател. Имах три пункта, които искам да спомена. Е, актуализация на резултатите от приемането на резолюцията през последните две години. През 2017 година бе пред доклада и е, да спомена само, че по доклада за гражданството Сигурна съм, че си спомняте, че имаше заключение по този доклад. Сигурна съм също така, че знаете, че и комисията АВКО прие доклад по прилагането на договора за гражданство на Европейския съюз. И Комисията също направи необходимото за подпомагане на гражданството на Европейския съюз. Искам да спомена няколко конкретни неща. Преди всичко демократичните права. През 2018 година имаше доклад по местните, върху местните избори – е, правата на гражданите на местно равнище. Е, ставаше дума за е, начини да се разширят тези права и гарантират тези права. Да се направи гласуването по-лесно. Демокрацията, е много важна тема миналата година – И за да се подготви колоквиума по въпросите на демокрацията, направихме изследване чрез Европейския барометр, за да събереме информация какво мислят гражданите за демокрацията в Европейския съюз. Нещо много важно. След проблемите с Кембридж аналитика, Комисията прие пакет от мерки за осигуряване на свободни и честни избори. Бяха издадени насоки, а също така и конкретни препоръки за страните членки. Работихме в тясно сътрудничество с страните членки, включително в рамките на Европейската мрежа за сътрудничество при организирането на избори за размяна на най-добри практики. Вече две срещи е имало на представители на мрежата. Един, един от важните въпроси беше информацията, предоставена на гражданите. Проведохме няколко информационни кампании – а включително и съвсем специфична кампания, насочена към конкретни теми. Например, по, по, въпросите на консулската защита. Също така искахме да подкрепяме в практическа насока защита на авторското право и къде може да се намери необходимата информация. В същия дух, по отношение на информацията и подпомагане на демокрацията, предприехме редица стъпки миналата година. Също имахме инициативи във връзка с правата на ЛГБТ общностите и е, необходимото да се направи за осигуряване на тяхната равнопоставеност с останалите граждани. Други важни въпроси. доклад, който отдавна публикува комисията през януари тази година за гражданство и права на пребиваване в Европейския съюз. Като първа стъпка комисията създаде група от експерти за изследване на критериите за сигурност, подобряване на прозрачността и откритостта. we apply exactly the same rules as in the transparency register. So you can find uh, the agenda of the meeting, the minutes. Uh, Трябва също така да се споменат а, практически стъпки, като предложението за създаването, издаването на лични карти и а, а, документи на пребиваващите граждани. А, по този начин гражданите по-лесно ще упражняват правата си безпрепятствено и ще се увеличи сигурността. Сигурна съм, че знаете, а, че този доклад бе обсъждан на пленарно заседание. Също имаше предложение за документ за пътуване при спешни случаи, неотложни случаи. Въпросът беше обсъден от комисията. Парламента даде становище. Обещах да съм кратка. Няма да го засягам всичките точки, които съм си записала. И съдът, и комисията допренесаха необходимото за тази работа. Беше разгледан неодавна случаят Чабас. Колкото до бъдещата работа, съгласно изискването на доктора, комисията трябва да докладва за това как се прилага договорът по отношение на гражданството. И тя ще направи това, което се изисква от нея. Благодаря. Искам да ви обърна внимание на факта, че нашата комисия по петиции още от началото на своя мандат се опитва по различни начини да насърчава участието в европейските избори. Правим го по различни начини. Мислим, че актът на участие в изборите допринася за демократичния характер на Европейския съюз. Беше подготвен план за действие за въвеждане на електронно гласуване и тази система да бъде по-широко достъпна. Комисията също бе помолена да вземе отношение по повод на оплакванията във връзка с общинските избори в някои страни. Също трябва да се спомене фактът европейски граждани, които по една или друга причина се преместват да работят или пребивават в друга страна, трябва да имат възможност да упражняват правото си на глас в страната, от която идват. Нещо, което в момента не винаги е гарантирано. След 15 години много случаи те губят това право. И сега в рамките на преговорите за Брексит ние подчертахме, че като институции трябва да разгледаме този въпрос по-подробно. Мисля, че трябва да сме горди в края на нашия мандат, че ние подчертахме най-важните, обърнахме внимание на най-важните теми за европейските граждани. Има ли някой, който да иска да вземе думата по тази точка от дневния ред? Не, в такъв случай може да минем към следващата точка от дневния ред. А това е размяна на мнение с Европейският омбудсман, госпожа Емилио Райли, относно предложените и нови прерогативи. Обаче нея няма. Нека я почакаме няколко минути. А, а, разбирам, че тя е на път за тук. Междувременно, ако има иска някой нещо да повдигне, е, докато чакаме госпожа Орали, ще ви дам думата. Пепа Ярова беше нещо, искаме да каже, но като че ли е, и не е няма. Yes, Peter, go ahead. The floor is yours. Благодаря, госпожа председател, но, както казах, е, аз не съм а, работил по доклада за гражданството на Съюза, но по принцип може да се посочи, че това гражданство е антибиотик срещу идеите за Брексит или може би другата страна на медала. И е, спонтанно ми хрумва, че на всеки 2-3 години ние изготвяме доклад, но всяка година трябва да обсъждаме тези въпроси, защото гражданството на Съюза всъщност е онова нещо, което ни държи заедно и трябва да насочваме вниманието на гражданите към това, когато те е, възприемат гражданство на Съюза, че освен консулска защита, сигурни документи, има и други неща. Мисля, че в следващия мандат е, би трябвало да се занимаваме занимаем с тази тема. Е, става дума тук и за право за получаване на услуги. Е, това е много важно, ако някой, да речем, претърпи злополука или е, заболяване, влиза в първата болница, национална, и всъщност може би следващата болница може да бъде в Германия или в Франция, така че би трябвало да се разшири понятието европейско гражданство. Радвам се, че в рамките на нашата комисия точно тази тема се обсъжда и непрекъснато трябва да насочваме вниманието към пропуски. Трябва да продължим да се борим за това, че европейското гражданство е онова нещо, което държи Европейския съюз заедно и ние не трябва трябва да схващаме Европейския съюз като проект на правителства, а проект на граждани за граждани. Можем да се гордем с този проект и аз е, твърдо вярвам, че в следващия мандат Комисията по петициите ще продължи работата си там, където спираме сега. Има още много неща да се правят. Нека да се заловим за работа. Thank you very much, Peter, for that. And now... Благодаря, Питър. А сега вече мога да поздравя много сърдечно нашия европейски омбудсман и е, голям приятел на нашата комисия. Е, госпожа Емили Орайли, е, има проект за регламент, който е, е свързан именно с новото уреждане на задълженията и правомощията на Европейския омбудсман. Така че е, ще се е, радваме да чуем вашето е, становище по Европ... резолюцията на Европейския парламент и новия проект. Да, благодаря за поканата и за възможността да обсъдим заедно с вас новия проект е, е, относно Европейския омбудсман, за който спомена госпожа Викстрем. През последните пет години парламентът е, подкрепеше работата на службата, която ръководи в духа на прозрачността, включително и на процеса Брексит. Имаше немалко жалби кодекса на поведението, конфликти на интереси, редица са проблемите, е, които е, засягат е, граждани и служители на институциите. Те са включени и в доклада на службата на Европейския омбудсман и обхващат целия политически спектър. Много се радвам, че парламентът и в частност тази комисия оказват доверие на Европейския омбудсман ние винаги сме е, се радвали на е, една силна подкрепа и през е, тази година вие подкрепихте нашия годишен доклад. Благодаря на господин Ранжел от комисията АВКО и комисията по петиции, които подкрепиха доклада. Много благодаря от името на, ця... на всички служители в моята служба за начина по който се представя нашата работа в духа на Лисабонския договор. Съветът се очаква да реагира на предложението на парламента за ново уреждане на прерогативите. Мандатът е, е, скоро приключва и именно в края на мандата е редно да направим равносметка и да кажем какво е необходимо за в бъдеще. На първо място независимостта. Европейските граждани се нуждаят от независим орган, който може да оценява работата на администрацията – Необходими са и е, много правомощия във връзка с е, анкетите и проучванията, които е, службата на Европейския омбудсман може да осъществява в институциите. Вашите документи всъщност отчитат този момент. Става дума за е, една мека власт, меки правомощия, които е, Европейския омбудсман може да упражнява, но те са много важни. И на трето място ще подчертая. Ние е, междувременно сме разгледали годишно повече от 2000 жалби. В последните години видяхме, че с 70% нараства броя на жалбите, които се подават в нашата служба и това означава, че укрепва доверието, но същевременно нараства и натоварването на служителите. Необходими са ресурси, най-вече по отношение на персонала, но и материални ресурси, които да позволят да се справяме с увеличения обем – Именно по тази причина ние би трябвало да бъдем подкрепени, за да може службата на Европейския омбудсман да бъде обезпечена с необходимите финансови и персонални ресурси. Е, и така както и моите предшественици, аз ще продължа да се боря за подкрепата на целия парламент през февруари. Усетихме подкрепата на всички политически сили за е, работата, която извършва службата на Европейския омбудсман. След е, като се формира е, новият парламент, след като се конституират съответните комисии, органи и политически сили, отново ще има избор на Европейския омбудсман. Аз ще продължа е, с удоволствие работата и ще кандидатствам отново, защото смятам, че е, мога да предложа много повече на бразата на опита, който събрах през изминалия мандат. Благодаря, госпожа председател. Благодаря ви. Е, Текста, който бе прият от е, пленарния състав на парламента, действително бе подкрепен от едно много солидно мнозинство и това е, е основа за едно добро сътрудничество и в бъдеще. Питам колегите, желаят ли да вземат думата сега? Тогава е, направо се обръщам към комисията. Господин Люфевр. Благодаря много, госпожо Викстръм, госпожо председател. Благодаря също и на госпожа Орайли за това, че отново е в комисията по петициите. Въпросът, е, който беше поставен, вероятно трябва да ви държи в течение, доколкото е възможно, на нашия предварителен календар по отношение на становището, което беше поискано от комисията за ревизиране на статута. Вие разбирате, че ние получихме писма от парламента на 25 март. Това е твърде рано, за да можем да изготвим предварителен календар, който да е достоверен, още повече, че парламента не посочва никакъв срок в това писмо. Обаче е, ние вече анализирахме или поне започнахме да анализираме предложеното ревизиране е, и по-специално приемането на резолюция и проект за регламент, е, които бяха представени преди няколко седмици и след тази ревизия тъй като там са включени много изменения, в частност изменения, които са внесени по време на пленарната сесия, на която беше прият текста, би трябвало да анализираме всичко това много дълбоко. След този анализ би трябвало, както обикновено, да се спазят всички вътрешни процедури на редакция, на одобрение, на консултация с всички генерални дирекции и всички Засегнати служби също така трябва да се спазва обичайната процедура за одобрение от колегиума. Аз е, мисля, че е твърде рано да се посочи на е, коя дата ще бъде публикувано становището на комисията. Е, отговора ще бъде изпратен възможно най-бързо, като се има предвид вътрешния процес, който трябва да бъде следван. Благодаря. Благодаря. Госпожа Орайли, искате ли да говорите? А, Питер е тук, виждам. Първото, на което трябваше да се усмихна, госпожо председател, е, че няма да се да забравим миналия път, когато пишем писмо до комисията, да напишем срок, да напишем дата, за да можем да бъдем сигурни в отговора. Обаче от комисията ние очакваме да работи бързо. Сега основното мото тук е прозрачността и е, аз бих посочил, че е, за мен прозрачността е много важна в отношенията между трите институции. Е, мисля, че парламента върви по много добър път в това отношение и е, гражданите винаги се изненадват, когато кажа, че е, повечето заседания са публични. Вие можете да следите нашия дебат е, на базата на. Е, електронното гласуване. Гражданите също могат да проследят как гласуват депутатите. Е, и е, това също е нещо чудесно. Е, също така водим регистър на прозрачността за лобистите. в следващата на следващия мандат ще работим също така по е, кодекс за поведение, но въпросът ми е по-скоро към съвета. Е, мисля, че е, заедно с вас са работили повече. За мен съветът е нещо като черна котия. Те вземат някакво решение и не е ясно как точно е се е стигнало до това решение. Отбранителната позиция на съвета може би едва ли е интересна. Важно е крайното решение, обаче в ежедневния политически живот се получава така, че съветът взема някакво решение, след това участниците се връщат в къщи и хората имат чувството, че нещата се определят от някаква тайна сила в Брюксел и за това има така наречения Брасълс бешинг. Аз е, бих искал е, съвета да подготвя решенията, да има вътрешни консултации, обаче подобно на парламента накрая, когато се гласува в съвета, трябва е, той да публикува резултатите от гласуването, т.е. всеки как е гласувал, така че гражданите да могат да проследят това и да не се създава впечатление, че в Бруксел е, са хора, които вземат е, неприятни решения. Е, това е моето желание към омбудсмана в бъдеще да се погрижи за повече прозрачност, да не се предоставя цялата отговорност на съвета. Ние ще ви оказваме съдействие, така че е, съветът да е, внесе повече прозрачност в своята работа. Както казах, за мен то е черна котия, там се вземат решения, обаче те не се е, оповесяват на държавите членки, така че хората да знаят кой как е гласувал. Мисля, че това не е много често в ежедневния не много честно в ежедневния политически живот. Thank you very much, Peter. Благодаря, Питър. Искам да напомня на всички, че член 228 от договора за прилагане функциониране на Европейския съюз не дава възможност, след като искаме мнението на комисията и със съгласието на съвета да приемаме регламенти относно общите условия за работата на омбудсмана. Така че необходимо е а, да очакваме от комисията да изпълни това свое задължение. А, приключваме вече мандата, но през следващият мандат, законодателен мандат, несъмнено ще имаме възможност да се върнем към този въпрос. Емили, искаш ли да коментираш? Да, госпожа председател. По отношение на прозрачността, работата на съвета, имаме и доклад по въпроса за прозрачността. И там има конкретни препоръки какво трябва да направят страните членки в рамките на регламентът, договорен от съвета. Също така необходимо е по-разумно да се използват така наречените ограничени документи с ограничен достъп – поверителни документи. В много основания, много случаи няма основания за искането на подобна поверителност. Казвала съм и по-рано, че това е труден въпрос. Необходимо е коалиция, за да може да се е, реши този въпрос. Гласът на парламент е силен, но трябва да намерим защитници на нашата позиция и в съвета. Начените, холандците, шведите и други ни поддържат. До това е сложен въпрос. Вече става ясно, че прозрачността ще бъде а, така, един от приоритетите на това председателство. И въпреки, че поради Брексит и други кризисни ситуации а, ще има отрицателни последици, но може да има и положителни страни, гражданите да се интересуват по-живо от това, което става в Европейския съюз. И причините да се подготви специален доклад по този въпрос беше да се покаже каква е отговорността на институциите и как може да се опитаме да преодолеем положението, при което хората не знаят нито правителствата им, нито европейските институции как договарят и решават определени документи. Председателката, с това приключваме тази точка от дневния ред и сега минаваме направо към следващата точка семинара конфликт на интереси, интегритет, отчетност и прозрачност на европейските институции. Ще дам, приветствам всички, които ще присъстват на този семинар и бих искал да покана господин Тери Кабрас да дойде тук да, като съпредседател. Уважаеми депутати, лектори, участници. С удоволствие ви казвам добре дошли на този семинар. Нека започна с малко техническа информация. Семинарът, е открит за всички. Имаме превод днес на всички езици, с изключение на португалски, фински, чешки, литовски и хърватски. Семинарът също така ще предава по интернет и а, изказванията ще бъдат записвани. Документите, PowerPoint презентациите са на разположение, включително и на страницата на пет, комисията Пети, ако предпочитате документите в електронен вид. И така, добре дошли. Значи, ще обсъждаме въпросът за конфликт на интереси, интегритет, отчетност и прозрачност в институциите и агенциите. ЕСЕ. И както всички знаем, тези въпроси са тясно свързани, взаимосвързани и са а, така в в основата на върховенството на закона, функциониращата економика, доброто управление – и доверието между гражданите и институциите. Много важно също така са важни политически инструменти за предотвратяване на корупцията и лошото управление. А, значи, целта е да се предотврати, избягва, открива и разрешават конфликтите на интересите. По тази причина ние в нашата комисия днес решихме да проведем този дебат, за да изясним и укрепнем етичните рамки в европейските институции и органи. Това е продължаващ процес. Никога не можем да кажем, че той е приключил ще трябва да се връщаме към него отново и отново. Но всички институции черпат сили, а пък е, страдат и от слабости. А, ние се опитаме да запълним празнотите, така както а, те са идентифицирани от Европейския парламент в неговата резолюция от 14 септември 2017 година. Резолюцията се отнася до прозрачност, отчетност и интегритет в институциите на ЕСЕ. В друга резолюция от декември 2018 година относно годишния доклад за дейността на Европейския омбудсман, същите въпроси са засегнати. Миналата седмица приехме да освободим от отговорност за 2017 година като се спомена наличието на конфликт на интереси, особено при назначаването на висши служители в Европейския съюз. Да се направи необходимото за активно избягване на конфликта на интереси. По време на нашия семинар ще чуеме изказване на омбудсмана Тамили Орайли, на която благодаря за нейното участие. Тя е, ще ни даде обща представа за най-новото, което се случва в тази област и за предизвикателствата, пред които сме изправени. Ще слушаме също така Кристиан Рок, директор за въпроса на здравето, благосъстоянието и е, условията на труд в Генералната дирекция човешки ресурси на Европейската комисия. След това ще слушаме доктор Наташа Анастасиадо, която ще говори вместо Елен Вос, която не можа да дойде поради е, здравословни проблеми в последния момент. Тя ще представи предварителните резултати от проучване на комисията. И накрая ще чуем а, Дърк Деткен, а, ръководител на а, правната а, служба и, и службата за осигуровки на ЕФСА а, от името на Европейските агенции, мрежа на Европейски агенции ще говори той. Но сега най-напред ще дам пак думата на Емилио Райли за встъпително слово. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички присъстващи. Ще започна с едно наблюдение. Е, като цяло европейските институции отбелязват добър напредък е, във връзка с е, интегритета, прозрачността, отчетността през последните години. В моята служба има немалко служители, които се занимават именно с проверки на доброто администриране и е, е, по-голямата част от нашите проучвания е, установяват е, в крайна сметка, че няма нарушения. В седем от нашите проучвания ние установихме наличие на слабости и нарушения. Отчетността, прозрачността е, са основни е, цели на е, състава на Европейската комисия през мандата Юнкер. Има подобрения по отношение на регистъра на прозрачност, и има съвсем ясни правила в това отношение, както и промени в кодекса на поведение. Така че има подобрения по отношение на прозрачността и също е, една висока степен на прозрачност по отношение на преговорите с Великобритания в контекста на Брексит. Комисията е, се опитва да се справи с всички е, случаи на конфликти на интереси. Е, и аз много се надявам, че всички е, останали институции също ще се е, стараят в това отношение, за да бъдат в съответствие с правилата по член 16 от правилника на служителите Започва се с декларациите и с проверката на декларациите за липса на конфликт на интереси още преди започване на преди встъпване в длъжност. По отношение на публичния сектор и започване на работа в публичен или в частен сектор, веднага след като си напуснал длъжността, която си заемал в институциите, се нарича въртяща се врата. И тук най-често, когато не се изчаква периода на охлаждане, както ние го наричаме, предвиден в съответните документи и регламенти, дава възможност за извличане на определени облаги, за лобиране, за застъпничество и така нататък. Особено по отношение на частния сектор това се наблюдава в много голяма степен. Е, и е, трябва да имаме предвид, е, че правилата в това отношение са много важни и всички ограничения, естествено, също трябва да са пропорционални и адекватни. След първото проучване в тази сфера преди няколко години, е, комисията е, взе много по-стриктни мерки за решаване на е, случаите на нарушения, най-вече по отношение на високопоставени служители, които веднага след напускането започват работа в частния сектор комисията обръща много повече внимание на е, правилата в това отношение, е, включени в е, регламента за служителите. Това се отнася до служители не само на комисията, на парламента, но и на изпълнителните агенции. Спомням си случая с господин Александро Италяна. И съобщенията, които бяха публикувани във връзка с конкуренцията, с економиката, чуждестранните инвестиции и така нататък. И най-вече във връзка с антитръстовите правила и правилата за лоялна конкуренция. Естествено, много важно е да се действа законосъобразно, да се имат предвид задълженията на служителите за уведомяване и да се има предвид това, че възможността за използване на е, познания, което си придобил, докато е, си бил в е, публичния сектор и конкретно в европейски институции, е много привлекателна. През 2020 година ние ще продължим да наблюдаваме всички случаи на въртяща се врата и се надяваме, че комисията, която е най-засегната от тези случаи, ще съдейства при проучването. Секретар, е, главният секретар миналата година и неговото назначаване бе обект на определено проучване. Ние констатирахме, че е възможно, естествено, да се е, надхвърлят ограниченията, заложени в законодателството има съвсем конкретна процедура за номиниране на генерален секретар на комисията, както и на други високопоставени случители. Комисията за бюджетен контрол приключи с своята проверка по политически критерии. Проучихме хиляди страници и в крайна сметка приключихме досието като комисията в крайна сметка трябваше да признае, че цялата процедура е можела да протече много по-законно съобразно и по-добре. Е, има случаи, които действително се отразяват негативно на имиджа на институцията и на Европейския съюз като цяло, особено в контекста на предстоящите европейски избори. Е, не става дума за а, обичайна комуникация между омбудсмана и комисията, когато ние проучваме подобни случаи, особено когато става дума за случаи с номиниране на генералния секретар. Тук се ръководим най-вече от а, обществените интереси и от а, запазване на а, доброто име на институцията. Генералният секретар се ползва обаче с доверието и на председателя е, на комисията и на комисарите, независимо от някои нередности при процедурата, които ние установихме. Липсата на конкретни стандарти е, е, липсата на е, съответствие с установените в законодателството критерии се установяват и в някои други малко наброй случаи на назначаване на високопоставени служители, нещо за което ние ще обръщаме внимание и ще проучваме и в бъдеще през април, на 8 април, ние ще е, е, организираме конференция за състоянието на европейската демокрация. Е, аз се радвам, че и генералният секретар и господин Бърни ще присъстват е, като оратори е, и каня всички вас да участвате през 2017 година. Е, ние е, е, започнахме да отсъждаме награда за добро администриране. В момента вече приключваме с процедурата за избор за 2019 година и през юни ще можем отново да присъдим награда за добро администриране на европейско равнище. Благодаря. Сега е, имате думата за изказвания. Не, поправя се председателката. По-скоро за въпроси и отговори. Защото бях уведомена, че госпожа Орайли трябва да си тръгне по-рано. Значи, сега давам думата за въпроси. Госпожа Розия, благодаря госпожа председател. Искам да приветствам присъствието тук на госпожа омбудсмана и вие знаете е, колко голяма важност предава парламента и специално тази комисия на вашето мнение. И е, наистина е, този семидар, посветен на интегритета на институциите и тяхната роля, е нещо много важно. Аз също искам посоча, че нашата група на социалистите настоява да се поддържа този клуб, този семинар, защото ние виждаме, че развитието в последно време показват, че парламентът трябва да продължи да играе е, ролята, която играе и да върши чудесната работа, която върши. И е, мисля, че всичко това е, заслужава повече внимание по отношение на направените заключения. Добрата администрация, прозрачността, етиката, това са основни принципи, за които и ние също се застъпваме и водим съвместна борба с вас и с комисията и съвета ние е, също така е, говорим не само за прозрачността, е, за статута на омбудсмана и също така за дейностите, които са насочени към тези основни принципи, защото тези основни принципи подкрепят колективния легитимитет, колективната легитимност на институциите и понякога те се поставят по въпрос. И наистина в края на този период ние трябва да хвърлим един малко по-кристичен поглед. Вие изтъкнахте много неща в тази връзка, но аз бих искала да посоча, че като че ли ние бяхме доста претоварени, имаше доста проблеми и бяха изказани и доста критики. Принципа на доброто администриране, е, аз мисля, че това започна с някои грешки, е, да речем е, някои от дейностите на господин Барозо и неговия ангажимент с една банка след това. След това явно нарушение на духа и буквата на задълженията, които се прилагат към бившите комисари. Също така вие посочихте участието на господин Драги. Е, е, това всъщност е, пак е свързано с конфликт на интереси. Имахме и случая на госпожа Нели Круз. Наистина ние достигнахме лимита на това, което може да се нарече нарушение. Също така господин Залмар, неговото назначение за генерален секретар на комисията може да се посочи тук. Наистина имате право да подчертаете факта, че не трябва да се поставят личностите, най-видимите личности в центъра, но те пък от друга страна са видими и така нарушават авторитета на останалите. Така че ние трябва да помислим за институциите, за генералния секретар. Това е нещо, което, например, влушава доверието на гражданите в нашите институции. Трябва да гарантираме неутралност на институциите, които, е, да речем, е, като комисията са пазителки на договорите. Е, аз посочих тези четири случая за лошо администриране и Например, генералният секретар, той участва активно в политическите партии. И това не означава, че функционерите, служителите не могат да бъдат политически ангажирани, обаче формата, начина, условията на този ангажимент трябва да бъдат точно определени. Още повече, че има и нарушения, които са извършени по отношение на прикриване на първоначални грешки. На този стадий аз, разбира се, не искам да ви окорявам какъв ще бъде следващият етап, докато къде може да се стигне, за да изградим отново доверието. Трябва да изградим едно доверие е, изцяло. Е, виждате колко е дълъг списъка с нарушенията и това доверие е, е доста силно разклатено, доверието в институциите. Освен това, ние трябва да отворим перспективи и за следващия мандат. Не трябва да се концентрираме само върху Зелмар, но аз искам да знам какво би трябвало да подобрим. Разбира се, имаме правила. Какво обаче трябва да подобрим, къде да действаме по-стриктно, така че да се спазят духа и буквата на нашите принципи, които очевидно в случая са били нарушени. Така че аз в случая наистина мисля, че трябва да отправя такъв призив към вас най-вече и това, което е свързано с изследванията на ЕПСА за опасността от глифозата. Това също е нещо, което трябва да се публикува. Това излага нашите институции на риск и наистина трябва да се избягва да допускаме подобни пропуски в бъдеще. Госпожа Гресле. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканията на представител на Комисията по бюджетен контрол, госпожо Орайли. Е, вие наистина представихте неща, които е, занимаваха много нашата комисия. Имам предвид генералния секретар. Искам да благодаря за експертното заключение, за проучването, което сте изготвили по тази тема. Имам три въпроса. Първо, Европейския съюз няма закон за административните процедури. Би ли било уместно да приемем такъв нормативен акт, да се опитаме да го приемем къде и в този нормативен акт да бъдат е, уредени условията за бъдещата комисия и парламента. Това ще бъде ли полезно за вашата работа и за европейските институции? Това е първия ми въпрос. Втория въпрос. Аз прочетох много внимателно това, което вие сте написали по е, назначаването и по цялата процедура. Е, тези 12 000 страници, които сте прочела, наистина знам какво означава да се проучат толкова много документи. Във вашите заключения вие се придържате тясно към резолюцията на парламента. Има ли някакви указания от ваша страна от процедурен характер, процедури, които би трябвало да спазваме предвид е, тези 12 страници, 000 страници документи? И третия въпрос. Три пъти е, беше взето решение за отзоваване на генералния секретар, не с моя глас. Е, аз е, знам, не гласувах, защото знам, че подобно нещо е невъзможно. Е, това очевидно е нещо, което мога да нарека за дънена улица. Другия въпрос – назначаване на генерални директори. Господин Йотингер посочи, че за първи път ще има конкурс за генерални директори. Това е прогрес, който можете да наречете и свой собствен как ще трябва да процедираме с това искане за отзоваване на генералния секретар, като знаем много добре, че комисията няма да го направи. Искам да помоля да разберете, че е нещо от ограничена полза парламента да взема решение по неща, за които предварително се знае, че няма да бъдат изпълнени. Благодаря. Thank you very much. И аз благодаря. Госпожа Рибаси. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря и госпожо Обмусман. Аз е, винаги проявявам интерес към вашите доклади и в случая си мисля, че има една точка, която много ме развълнува. Това е проблема с експертизата. Аз мисля, че е, нашите агенции, ЕПСА, ЕМА и другите са постигнали напредък. Обаче експертизата по отношение на конфликт на интереси на експертите за нас е нещо много важно, защото ако ние нямаме доверие на ниво експерти, може да си представите, че техните заключения могат да бъдат проблематични. Обстоятелството, че ние депутатите, четирима е, депутати от групата на зелените сезираха Европейския съд, с искането за достъп до резултати от научните изследвания. Всички тези изследвания трябва да се публикуват, защото има голям публичен интерес. И вие виждате много добре, че ако ние парламентаристите не сезираме съда, аз мисля, че ще продължи да има дисфункционалитет на ниво институции. Непрозрачността не може да бъде част от нашите принципи. И аз си мисля, че има две неща. Първо, е, европейските избори. Тук ние сме задължени е, да проведем кампания. Знаете каква е позицията на екологи... Е, еколозите за Европа, която ние защитаваме и искаме гаранции. Не смятате ли, че е уместно преди тези избори вие да публикувате една карта за добро поведение? Е, защото там ясно ще са разписани ролите на комисарите, на служителите и наистина трябва да изчакаме три години по процедура, за да внесем искане в даден сектор. Колегата говори за регламентация. Не можем ли от днес е, с всички ваши доклади да изготвим една карта за добро положение и в последния е, или по-скоро следващия мандат вече да изготвим необходимата регламентация, т.е. нормативен акт. Ако всяка агенция е, действа по свой начин, е, и има свои собствени дефиниции, ако обаче има един орган за гарантиране на прозрачност, който да е шапката на всички агенции. Аз мисля, че би било добре, защото всяка отделна агенция преследва свои дефиниции и интереси. Това би дало възможност да се събере всичко под един покрив и да има по-добра отчетност. Бих искала да чуя вашето мнение по това. Е, е, дали е, трябва да изчакаме е, три 3 години е, за това, за да се уреди отговорността на служителите и отношението им към частната сфера. Благодаря. Последният въпрос благодаря. Първо искам да направя някои общи коментари. Аз смятам, че моментът е подходящ. Обаче, от една страна, като се каже Монсанто, виждам, че много колеги вече са в кампания. Може би тук е, има едно изключение от подходящия момент. Колегата Гресле каза, не трябва да се вземат решения по неща, които знаем, че няма да се променят. Но ако искаме да постигнем нещо положително, трябва да изберем е, времето след изборите, когато ще има нов състав на комисията и е, кандидатите могат да бъдат запитани какви промени искат да внесат, така че е, в случая ние бихме могли да се подготвим е, за новите избори и не би трябвало да забравяме добрите идеи. Трябва съвсем честно да кажа, че някои неща и без това се случват в сивата зона. Това не е хубаво. Тук трябва да дискутираме, защото границата тук за мен е прекрачена когато с решения от персонален характер се разклаща доверието в институциите. Госпожа Райли познава моето становище по отношение на прозрачността. Аз винаги казвам, че за нас ще бъде много просто, ако кажем е, или определим къде свършва прозрачността ние бихме могли да предложим такава дефиниция и ако го направим, ще решим всички други проблеми. Аз до някъде съм стреснат по отношение на нашите агенции. Тук беше посочена ЕФСА. Е, разбира се, тук има разнобой при агенциите. От една страна се иска е, те да изготвят експертни заключения, да включват фирми, обаче е, фирмите от друга страна искат много подробни данни. Ние ще ви обещаем, че няма да ги публикуваме за да не се публикуват патенти за сортове или нещо друго. това са вече границите на агенциите и тук виждам проблеми. Аз признавам, разбира се, че не всичко е оптимално, но моля да се дефинира Докъде свършва прозрачността? Да имаме по-точни координати. ЕФСА като агенция например, при решението за ендокрините, ендокринните вещества получи аплодисменти, при клифолизат не – сега жалбите и съдебните решения са част от една демокрация. Мисля, че по този начин могат да се вземат правилни решения. Аз правя разлика между прозрачност по отношение на персонала и прозрачност по отношение на депутатите, би било добре омбусмана да ни даде някои съвети и е, пак казвам, е, че след изборите ще настъпи подходящ момент за всички тези промени, които можем да обсъдим тогава е, може да се предвиди нещо като джентлмен, агриманс или код за поведение. Е, разбира се, всичко да се изчисти от е, към правната му страна така че да се устранят пропуските. Now... Благодаря. Е, сега имате думата да отговорите на въпросите. Разбира се, на тези въпроси, на които не намерите за уместно да отговорите, може да им отговорите писменно. Сега, във връзка с въпроса на госпожа Бозие. Разбирам а, разочарованието и във връзка с препоръките, а, които са направени. Но надявам се, че а, ще, нещата ще се променят. Ще имаме добро а, институционно управление. И се надявам, че през а, периода, за който се става дума, ще е, има размисъл е, по някои от проблемите, които аз съм повдигнал или които парламента обсъди. Е, и просто трябва да намеря връзката между някои от тези спорни въпроси и евроскептицизмът или враждебността към Европа, които съществуват. Не може от една страна да оплакваме фактът, че се надига евроскептицизъм и популизъм, недоверие в европейските институции в някои случаи, а също времено да продължаваме да търпим случаи, при които се създават така нечестни образи, направо карикатури на европейските институции. Въпросът с изборът на сегашният генерален секретар дадох като пример начинът по който е- той беше избран, начинът по който целият въпрос бе разглеждан между омбудсмана и комисията. Дори като вземем пример с господин Барозо, случай, който аз съм разследвала, но и там има напредък. Беше, бяха създадени по-строги изисквания в кодекса за поведение. Признава се съществуването на проблеми, което не е малко. И във връзка с това, което споменах, наградите за добро управление, които аз ще присъждам те а, е, поощряват институциите да споделят информация за най-добри практики. Не става дума е, за определени случаи или инциденти. Става дума за на, вкоренени практики. Мисля, че това, което е необходимо, е да се помисли от политическото ръководство на ръководствата на трите институции за това, което е необходимо те да направят, за да се променят някои неща в бъдеще. По отношение на административните процедури и закона, знаете, че се полагат усилия е, и там да е, се усъвършенстват нещата. Има много категорични защитници на тази позиция – може би са ни необходими по-точни правила по отношение на това, което може или не може да се прави. Защото всичко сега изглежда, че е малко абстрактно. Какво всъщност е обществен интерес, публичен интерес. Би трябвало всичко да бъде разписано точно в законодателни актове. При доброто администриране, доброто управление, което често характеризираме като управление, което се осъществява с минимален брой права, правила и регулации. Защото не винаги въпросите могат да се решават, защото има за тях конкретно правило или конкретен закон, който да постановява как да се постъпи. Но разбира се, всички тези правила са много полезни по отношение на това, което аз се опитвам да направя и на моята работа. Колкото до разследванията, които сме провели и хилядите случаи, в които и аз и мои колеги сме разгледали конкретни случаи, съществуват купища документи по тях. Познавам това, което парламента прави. Моята роля в случая е допълнителна, допълваща. Но аз имам достъп до всичките документи много ясно успях да установя хронологията на събитията във всеки отделен случай и оттам да направя необходимите заключения. Има и други случаи, които било парламента, било други е, искат от мен да разследвам. И аз съм е, готова да направя необходимото и по тях. колкото до 1049. информацията, която има отношение към околната среда и случаите, когато трябва да се отнасяме към съда. Знаем, че досието 1049 е- се задържа от много дълго време по политически причини. Но от времето, когато 10.49 е, е, се бавеше, е, нещата значително са се променили. Институциите всъщност контролират потокът на информацията. И за да може да се избегне тази трудност, когато тя е трудност, необходимо да се обърнем към съда. Аз съм направила препоръки във връзка с това. И по отношение на административните процедури 10.40 и 10.49 се нуждае от повече политическа воля. Беше споменат въпроса за прозрачността. Мисля, че е невъзможно да се дадат така, категорични черно-бели предписания. Прозрачността на е лост за усилване на отчетността. Но усещам, че у много от вас съществува разочарование или пък не е ясно как да вървим от тук нататък за постигане на по-голяма прозрачност. В някои агенции, в някои органи на Европейския съюз усилията за по-голяма прозрачност дадоха отлични резултати. Примерно Европейската агенция за оценка на лекарствените препарати. Там разбира се и там има също информация, която има чувствителен характер, търговска информация. Но прозрачността даде резултати. моята служба прави всичко необходимо, за да използва възможностите на по-голямата прозрачност. Има резултати, има промени. Не бих казала, че всичко, е, което е, може да се направи, е направено. <clears throat> Напълно съм съгласна с вас. Казвала съм го и по-рано. Няма някакъв процент прозрачност, към който да се стремим. Прозрачността е добра, когато тя е в обществена полза, в полза на обществото както в много случаи съм казвала, всяка добра разпоредба, която контролира достъпността на документите, трябва да се съобразява с това, което е в обществен интерес. Защото много пъти разпоредба, която се отнася до но прозрачността може да бъде е, и не толкова полезна. Председателката на последното заседание на координаторите се, се, споделихме с Комисията по бюджетен контрол обсъжданията. Благодарим ти е, за твоето участие. Благодаря още един път. Изключихте. Ако искаш, давай. Доста се събра, май. Давай. Добре. И така, продължаваме. Нека да е, поканя господин Кристиан Рок от е, дирекцията е, за здраве, благосъстояние, работни условия е, в е, главната дирекция човешки ресурси на Европейската комисия. Благодаря, госпожа председател, уважаеми членове на Европейския парламент, госпожи и господа. ние не само сме направили промени, ние работим непрекъснато за подобряване на необходимите правила и изпълнението им. Става дума за така, нашите усилия да обхванем всякакви евентуални конфликти на интереси, връзки в семейството и естествено практиките при работа. Има редица правила, които са определени от законодателите в финансовия регламент, в регламента за работа на служителите, които са насочени именно към това овладяване на проблемите при конфликти на интереси. Ще се опитам да ви представя различните правила. От една страна е, като имаме предвид е, е, и решенията на съда в Люксембург, ние трябва да дефинираме първото понятие. Първо понятието конфликт на интереси, т.е. да видим какви са компонентите, от които е съставено това понятие. На първо място става дума за прозрачност, както това бе подчертано и от Европейския омбудсман контрол, публичен контрол и още един много важен елемент ролята на лицата, подаващи сигнали, когато става дума за конфликти на интереси. Това е много важно да се има предвид и начина по който се отнасяме към тези лица, които подават сигнали. Съществуват редица правила които съществуват и за членовете на парламента. Но също времено има и вътрешни правила, уредени в финансовия регламент и в регламента за служителите, които се отнасят до служителите. И сега, преди мандата, по време на мандата, след мандата, това са отделните фази, които трябва да се разграничат много добре и по същия начин стоят нещата и по отношение на служителите, преди встъпване в длъжност, по време на работата за институцията и след това след приключване на работата. Имаме е, от 2018 година нов кодекс е, за е, етично поведение, е, който е, в много по-голяма степен се опитва да се справи с проблемите, проистичащи от конфликти на интереси всякакви подаръци и други предмети на стойност повече от 150 евро трябва да бъдат декларирани. Също времено форми на настаняване, които, за които не се предвижда заплащане и така нататък. Всичко това също попада в сферата на така, която е уредена от е, кодекса, както и награди, е, отдаване на почести и така нататък, които са свързани с материални облаги. И така, по отношение на е, подаръците, казахме стойност 150. В някои случаи обаче се налага вие да не откажете подаръка, който надхвърля тази стойност по във връзка с така, правила в рамките на протокола, на дипломацията и така нататък. Но след това трябва да уведомите съответния директор на вашата служба или вашият пряк ръководител и тези подаръци се предоставят за съответната служба. Но само в някои ограничени случаи се е, допуска изобщо приемането на такива е, жестове, да ги наречем, е, с материална стойност. Е, същото се отнася и до настаняването. Е, е, има е, случаи, в които е, така да се каже, е, не можете да приемете някакви не е, платени е, услуги, ако се придържате към съответните правила, вие оставате член на състава или на щатния състав, съответно на органа и институцията, за която работите. В противен случай имате проблеми. По време на председателя Юнкер ние се спряхме на всички въпроси, които са свързани с нарушения в това отношение и е, знаем, че трябва да се ръководим от решенията на съда и съответно да сезираме съда в случаите, в които административно смятаме, че не можем да се справим. А, е, е, когато става дума за преминаване на друга длъжност в частния или в публичния сектор, след като сте приключили мандата си, е, естествено е, има период на е, охлаждане, който трябва да се спазва и съответните задължения за уведомяване. По време на службата за европейските институции има много ограничения по отношение на някои допълнителни дейности, които е, предвиждат е, възнаграждение. Вие можете е, да приемате дейността само на почетни начала и при всички положения, ако тя е в сферата на ограниченията или забраните, трябва да уведомите съответните органи в вашата служба. Необходимо е разрешение от администрацията. Така че в някои случаи става дума за забрана, в някои случаи става дума за ограничение. Старшите служители, тези, които са на високопоставена длъжност, трябва да се съобразяват с забраната за застъпничество и лобизъм е, е, в рамките на 12 месеца след прекратяване на договора за комисари. Е, Срокът е много по-дълъг. И така, за служителите принципът е са заложени в финансовия регламент. Там Всъщност трябва да намерим и определение на понятието конфликт на интереси. Всеки път, когато се установи опасност от поява на конфликт на интерес и има известни съмнения у служителя, той трябва на всяка цена да уведоми ръководителя си. Трябва да се организират съответните структури и комисии които, за етично поведение, които решават въпросите. Същото се отнася и до служителите на държавите членки и до служителите на изпълнителните агенции. И ние знаем за проучването на и разследването на омбудсмана. Знаем, че когато става дума за високопоставени служители, службата трябва да бъде изключително стриктна при номинирането и назначаването им, тъй като това се отразява на нашата репутация, на начина по който гражданите гледат на европейските институции. Трябва да се съобразяваме естествено и с съответните членове и правораздавателната практика в съответствие с члени 11, 11, 16. При всички положения, като функционер, е, като постоянен служител на европейска институция, трябва да бъдеш безпристрастен, трябва да не се ръководиш от никакви е, е, политически и други лични пристрастия и да се основаваш на факти в твоите решения в някои случаи, когато става дума за е, комисии, е, е, които извършват селекция на кандидати, въжи същото и така прозрачността и информираността, както и събуждането на а, а, така, е, повече чувствителност по тези въпроси. Е, комисията Юнкер направи съответните е, стъпки и те са значителни. Има предложение за междуинституционално споразумение във връзка с регистъра за прозрачност. Има и редица други законодателни инициативи, е, а и също времено инициативата за информираност на обществото. Във връзка с конфликтните на интереси, служителите са, а също и гражданите са длъжни да информират съответните органи незабавно за нарушения, които са установили. Естествено, след това се провеждат проверки на, е, организират се и е, заседания, и конференции, е, при които е, се обсъждат всички въпроси, свързани не само с конкретни случаи на е, конфликт на интереси, но и с е, принципите, заложени в законодателството. Благодаря много за вниманието. Благодаря много, господин Рокес. Ако не възразявате, след като чуем всички презентации, ще е, направим е, дискусия е, и ще можете да задавате въпроси е, и да правите коментари. Ще дам думата на Елен Фос, която представлява е, е, правния факултет е, в университета в Мастрихт. Е, госпожа Анастасиадо ще замести госпожа Фос, която не е в състояние да присъства лично. И така, благодаря на професор Анастасиадо, която ще ни представи презентацията на госпожа Фос. Господин председател, почитаеми дами и господа, депутати. Много благодаря за поканата да говоря тук. За мен е голямо удоволствие да ви предоставя първите резултати от нашето проучване по конфликтът на интереси от екип изследователи, начало с професор Елен Вос. Е, изследване по искане на Европейския парламент – Искам да благодаря на отговорният администратор за сътрудничеството. Ще представя накратко резултатите, методологията, след това ще видим какви са случаите на конфликт на интереси на определени европейски агенции и как използваме мрежата от агенции. Накрая ще заключим с някои предварителни резултати. Каква е целта? Целта е да се оценят възможно и да се установи как надзора на Европейският парламент може да се подобри. За тази цел ние е, имаме е, мрежа за установяване на е, е, случаите на конфликт на интереси. Разгледахме финансовите интереси на Европейския е, съюз, факти за всички европейски агенции, също така и общите правила за подбор. Оценихме също така препоръките а, по отношение на процедурата за освобождаване от отговорност, дейността на Европейският омбудсман, е, Сметната палата и други органи. Извършихме това с е, сътрудничество с е, комисията КОНД и други европейски агенции. Каква е пътната карта за това проучване? Беше ще бъде раздаден въпросник и окончателните резултати ще бъдат представени до 1 юли 2019. Ще започна с понятието независимост. Защото само като установим от кого трябва да бъдем независими, тогава можем да разберем какво а, е, всъщност представлява конфликтът на интереси. Договорът на Европейския съюз определя, че каква трябва да бъде комисията. Комисията трябва да бъде независима от страните членки, от други институции и от частни интереси. Европейските агенции от твоя страна трябва да бъдат независими, но договорът не казва ясно от кого трябва да бъдат независими тези агенции. В някои регламенти има конкретни изисквания за независимост на една или друга агенция или за нейни части, за нейния директор или за членовете на управителния съвет, например. Но като имаме предвид хибридния характер на е, агенциите на Европейския съюз, не е ясно от кого те трябва да бъдат независими. От комисията или от страните членки или от кого трябва да бъдат независими или само от частни интереси. И е така, както, като, както знаем, институционната структура на а, европейските агенции е твърде сложна и а, Европейската комисия участва в, в а, проектирането, създаването и а, управлението на тези агенции. Също така, не е много лесно да се изолират агенциите от заинтересованите страни. Защото те се нуждаят от тяхната експертиза, от опита на частния сектор. Необходими са им експерти от частният сектор. Затова е трудно да се намери баланса как да се създаде политика за предотвратяване на конфликтът на интереси. А, каква е дефиницията на конфликтът на интереси? А, значи, дефинициите, които намерихме а, в съществуващите законодателни актове, се различават в известен степен, но ние генерализирахме. От една страна имаме публични интереси, от друга страна имаме личните интереси. Но как те се дефинират? Публичният интерес, това е интересът на Европейския съюз като цяло, или интересите на определени позиции. Интересите на Европейския съюз, това може да изглежда много общо, но трябва да е, установим какви са конкретните позиции и на кого се отнасят. От друга страна, личните интереси а, е, а, е, трябва да бъдат различни, да се различават от националните интереси. конфликтите на интереси могат да имат различна форма, да бъдат различни по природа. Могат да бъдат действителни, потенциални или предполагаеми. Съществуващата съдебна практика разглежда тези случаи, но правилата включват и потенциални конфликти на интереси. И ако разгледаме вътрешните правила в отделните агенции на ЕСЕ, ще видим и правила за предполагаеми или а, видими конфликти на интереси. Значи това е много деликатен въпрос. Може да се предполага съществуването на конфликт на интереси там, където той не съществува. Значи, за да ви дам така една малка представа за сегашната практика, ще се спра на няколко подбрани европейски агенции, които имат така, външни заинтересовани лица и случаите на конфликт на интереси при тях. Значи ще разглеждаме ЕМА, това е Агенция за оценка на лекарствените средства, ЕФСА, ЕКА, това е Агенцията по химикалите, ЕА, Европейската агенция по околната среда и ЕЮПО, това е Службата за Европейския съюз за интелектуална собственост. Значи, те се тремат да, след, да се придържат към препоръките, като преминават от така наречените негативни, отрицателни органи... декларации – т.е. декларирам, че няма конфликт на интереси, към положителни декларации. Декларирам какви интереси имам и че те не са в конфликт с интересите на организацията. Друга разлика, това е обхватът. Да ви дам един конкретен пример. Примерно, в оценката за лекарствените препарати са необходими декларации за нефармацевтичната промишленост. Докато при ЕКА, това е агенцията за химическите препарати, се изисква различен вид декларация. За ЕФСА се иска още по-друг вид. Така че, кога трябва да се декларират тези интереси, това е различно. От 2 до 5 години е този срок кога трябва да се правят тези декларации. Тук имаме общо взето единен подход. Годишно и обикновено и устно. И макар и да има някои разлики между различните агенции по отношение на външните експерти, но подробностите ще могат да видите в писмения материал. Колкото до консултативните органи. И тук има разлики както по отношение на мандата на тези органи, така и по отношение на техните позиции. Има ясна тенденция за укрепване на подобни консултативни органи, особено а, когато става дума за конфликт на интереси. Кой следи за съществуването на конфликт на интереси? Тук също има разлики – съгласно различните модели, дали съществува централизиран процес на скрининг или децентрализиран процес на, на скрининг. А има агенции, които се придържат към смесена система. И накрая има разлики и при а, мерките за преодоляване на е, последствията от конфликт на интереси, когато те съществуват. И тук има разлики по отношение на последиците от конфликта на интереси, когато той е идентифициран. Някои агенции се придържат само към, правил, към писаните правила, а други има свобода на взимането на решение. Всичко това ще залегне в въпросник. И нашите предварителни резултати могат да бъдат обобщени последния начин. Виждаме различие в формата и нужда от сравнимост на различните декларации за конфликт на интереси. Наблюдава се и тенденция за екстернализация по отношение на оценката на конфликта на интереси. Колкото до мерките след установяване на конфликт на, конфликт на интереси, необходимо е да се ограничи правото на преценка на назначаващите органи. Значи, въпросът с конфликта на интереси е процес. Това не е едно събитие. И ние се опитваме да допринесем за гладкото протичане на този процес. Председателя, благодаря. А, почти перфектно е отношението ви към времето. Да, спазихте регламента. И сега позволете ми е, да дам думата на нашия последен оратор, Дирк Деткен който е ръководител на службата на ЕПСА по правни въпроси и той ще говори от името на мрежата на изпълнителните агенции. Благодаря, господин председател. Да, вие правилно споменахте, че независимостта на изпълнителните агенции е изключително важен принцип, който ние спазваме говорихме за независимостта, може би стотици пъти се повтори. Тя в различен контекст, правна, финансова и така нататък. Е, има е, различни е, характеристики, по които можем да установим тази независимост, особено когато става дума за научни резултати, за научни изследвания. Независимостта е изключително важна, естествено, като се отчита правната рамка. И така, днес аз ще представя картината на Агенцията за е, безопасност на храните. Е, тя е, всъщност съответства и на това, което са изградили другите изпълнителни агенции. Основните принципи са еднакви, но същевременно всяка агенция има една определена специфика, с която трябва да се съобразява. ЕФСА е част от кластъра на публичните агенции на НЕКА, на ИСИД. Е, става дума за безопасност на храните, естествено нещо, което е изключително важно за всички граждани. Е, ЕФСА още от самото начало работи на основата на регламента е, за създаването на една система за безопасност на храните и хранителните продукти. Е, в това отношение има и е, насоки за работа, но естествено много важно е публичното, общественото здраве, сигурността, безопасността на храните, така, репутацията, освобождаването от отговорност ние е, провеждаме много последователно политика на е, независимост, но същевременно е, има една предистория, която в крайна сметка доведе до настоящото състояние. Системите бяха променени в, в течение на годините близо три пъти в резултат на коментарите, направени по време на процедурата за освобождаване за отговорност и 95% от исканията към нас в крайна сметка са изпълнени. Става дума за коментари и препоръки, които са направени по време на препоръката за освобождаване от отговорност. Европейския омбудсман също редовно излиза с препоръки, които целят подобряване на системата. Ние извършваме и публични консултации. Е, през 2017 година е, получихме редица коментари, което става дума за дефиниции, за определени аспекти на системата, естествено ги имаме предвид е, при промените, които извършваме. Нека да кажа няколко думи за основните характеристики на нашата политика за независимост от 2017 насам. Не желаем да криминализираме конфликтите на интерес, но времено, когато има конфликт на интерес, които са познати, трябва да Е, да е, обсъдим е, подробностите, да проучим въпроса, а не да прикриваме или да премълчаваме това е много важно условие, свързано и с прозрачността, но и с битката, която водим срещу конфликта на интереси. ЕФСА е всъщност научен център, е, е, който обслужва държавите членки. Ние трябва е, да си даваме сметка, че имаме в, един смис... в определен смисъл привилегировано отношение във връзка с контактите ни с националните органи. В някои случаи обаче се оказва, че в определени сектори, в определени сфери са необходими специални правила е, за е, е, координиране и валидиране на резултатите. Имаме редица експерти. Експертите на ЕФСА по принцип нямат статут на служител. Ли те са договорни служители, служители, които работят на договор, нямат е, е, статута на функционери. И освен това, е, ние предприехме нещо като рекласификация и в момента вече, когато става дума за експерти, които са работили в предишни години. Те трябва да декларират всякакъв вид компенсации, стипендии или други възнаграждения, които получават за дейности, които извършват при всички положения много се следи за квалификацията на експертите, защото това е важно условие за качеството на експертизата. Ни опитваме се, естествено, да установим баланс и съответствие между високата степен на квалификация и заплащането експертите, е, защо работят те за е, публичните органи на е, Европейския съюз, защо, какви са задълженията им, те трябва да попълват съответните декларации за финансови и други интереси това са, в крайна сметка, е, задължения, които са предварително уточнени е, и е, могат да се прочитат на нашата веб страница. На базата на всички тези изисквания се взимат и решенията за назначение или за възлагане на поръчка. Критериите са предварително определени, те са публикувани също онлайн. Е, е, има естествено и е, служби, в които, да кажем, не се работи по научната експертиза на ЕФСА. Такава е, например, службата, в която аз съм заед, правната служба и, както казах, непрекъснато се извършва е, експост проверка, последващи проверки. Е, ние публикуваме нашите доклади е, на годишна основа. Имаме проверки на средно 7000 е, декларации е, за е, конфликт на интереси. Ежегодно публикуваме регистър на дейностите, които сме предприели и на дейностите, които изпълняват бивши членове на управителния орган. На всеки две години извършваме тази проверка и правим публикация, като е, ежегодно е, извършваме тази проверка и правим публикацията, като периода за е, деклариране на дейностите две години след напускане на службата. Има и списък на публичните институции и освен това, както ви казах, извършваме и последващи проверки във връзка с управлението и декларациите, е, които се попълват от е, експертите и служителите. Ние е, се опитваме да обхванем цялата верига от фермата до крайния потребител. Става дума за много важни неща, които изискват много стриктно отношение към конфликти на интереси и всеки, е, който желая да работи за ЕФСА, е, би трябвало да си дава сметка за тези много е, високи и стриктно спазвани изисквания, тъй като става дума за здраве на потребители, на растения, на животни и така нататък. Основните бенчмаркове е, във връзка с независимостта и прозрачността са заложени в регулаторната рамка. Необходими са е, проверки, необходим е и публичен контрол. Е, още един е, е, факт, който легитимира е, ЕФСА е знакът за безопасност на продукта. Има от 2017 година един, едно решение, е, съгласно което ние е, би трябвало да балансираме системата много по-добре, много по-устойчиво, така че е, тя да не позволява конфликт на интереси в състава на ЕФСА. Благодаря. Давам думата на колегите за коментари и въпроси. Моля. Трима си. Трима си. Благодаря. Аз се радвам, когато става дума за тези конфликти на интереси, защото дали става дума за НПО или някои депутати или агенции, винаги наблюдаваме подобно нещо. Имам няколко въпроса във връзка към с представителството на комисията. Моята колега говори за господин Барозо. Аз обаче си спомням за господин Люнгер. Той беше директор на ЕМА и Мусю Лангрен много пъти използва своите функции, за да създаде бюро за инструкции на фармацевтите. И този кабинет всъщност служи или тази организация за информиране на фармацевтите, но срещу господин Лангрен нямаше никакви санкции. Това е посочване с пръст, но ако няма санкции, господин Лунгрен. Той е, е, изгради тази организация е, и сега той е, осведомява всички фармацевтични лаборатории. Обаче, е, какви санкции вие сте предприели? Дайте ми пример. Е, след това искам да се спра на независимостта и вие, госпожо, е, тъй като вие подразбирате, че проблема с експертите е доста сложен, тъй като ние, ако имаме добри експерти, е, те трябва да бъдат експерти, които работят дори за индустрията. Аз е, мога да цитирам министър във Франция, госпожа Боза, която непрекъснато казва, че най-добрите експерти са в фармацевтичните лаборатории. Но ако вие твърдите или подразбирате това, всички големи скандали във Франция, корупция, за медиаторите или е, други скандали, всичко това са били хора, които нямат нищо общо с е, лабора... фармацевтичните лаборатории. Е, например, един от е, медиаторите беше пневмолог. Е, има, разбира се, университетски експерти, които са компетентни. И още един въпрос. Е, какво мислите, тъй като чух и представителя на ЕФСА, но поставям въпроса и към вас. Коя трябва да бъде организацията шапка по отношение на прозрачността? която да даде хоризонтална дефиниция за конфликта на интересите и това да бъде в сила за всички и която да следи дали всяка агенция спазва тези разпоредби. Защото според мен автоконтрола е нещо, което не работи. Ако ние предпазваме някой, трябва да предпазваме и друг, който е международно известен. Аз бих искала да чуя вашето мнение по това, защото еколозите подкрепят идеята за такава организация Шапка, която да се грижи за прозрачността и за спазването на правилата от всички. И накрая е, още нещо. Аз от 10 години съм депутат в парламента. Но искам да кажа нещо във връзка с свободната преценка на експертите. Аз работя за ядрения сектор. Имаме Евратум. Аз съм докладчик за радиоактивността и искам да видя експертите от Евратум, които са изготвили модела, обаче те ми казаха, не можем да ви дадем имената на експертите, защото ако ги дадем, ще има последици за нас. Е какво е това? Това е нещо ново. Това е нещо неприемливо. Спомнете си за СЗО, известния скандал. И е, всъщност съветниците там ми казаха, не можем да ви дадем имената на експерти, защото могат да бъдат атакувани, но ние говорим за прозрачност. Аз искам да знам вашето мнение по това, защото това ни засяга много пряко преговорите за Евратум. И след това за ЕФСА. Вие е, казахте и аз много добре ви чух. Е, дали не мислите, че ние, европейските депутати, можем да ви е, отпуснем допълнителни финансови ресурси, ако има добри експерти, които са служители на ЕФС за определен период, да речем от 5 до 6 години и които се занимават с експертиза. Защото е, между нас казано не е само глифозата. Вие видяхте какво направи германската агенция, която направи копипейст. Е, всъщност, е, дали видяхте нещо? Дали това не поставя въпроси по отношение на експертизата на ЕФСА. И ако направим агенция с истински експерти, е, които да получават възнаграждение, т.е. външни експерти назначени за определен срок, дали е, това няма да гарантира една добра експертиза по отношение на химическите вещества. Виждате, че този въпрос се поставя. Ако имаме експерти платени от агенциите, т.е. от е, Европейския съюз, не е по-добре, отколкото да привличаме външни експерти. Още повече, че експертите идват от държавите членки и при това положение нямате гаранция за липса на конфликт на интереси. И последно, когато отидах в СИРК, Националния международния център за изследвания, мисля, че е добре. Това, което видях, те в интернет публикуват данни за липсата на конфликт на интереси. Експертите Посочва това и при това положение можем да запазим даден експерт или да го отхвърлим. Във всички случаи декларацията за липса на конфликт на интереси трябва да се публикува. Това са въпросите, които задавам към вас. Благодаря. Госпожа Гресле, благодаря. Бих искала да посоча, че Комисията за бюджетен контрол полага много усилия във връзка с агенциите, за да изгради една функционираща система. Аз искам да подчертая това. Системата функционира добре и наистина имахме е, области, сфери, които не функционираха толкова добре. Там Европейската сметна палата направи одити. Е, имаше и тема конфликт на интереси е, между, в агенциите, но мисля, че всичко вече е изпълнено. Аз искам да защитя настоящата система, която е децентрализирана. Мисля, че тук можем да си представим един орган, който е, да проверява за липса на конфликт на интереси. Наистина за мен подобно нещо е ужасно и не можем да го желаем, защото във всяка агенция има различни условия и различен начин на работа. Те трябва да бъдат прияти от самите агенции. Според мен е много по-уместно да се упражнява натиск върху директора, така че той да има голям интерес да не получава одити в този сектор. Това е стратегия, която до сега сме упражнявали успешно. И сега стигнахме до въпроса за експертите и тяхната независимост. Това е постоянна дискусия и е, тук основната цел е движеща се цел. Не бива да се забравя, че имаме технически и индустриален е, напредък, прогрес. Ние трябва много отблизо да следим практиката, когато е, търсим експертни съвети. И не мога да бъда толкова недоверчива, че всеки експерт, който идва от средите на индустрията, е погрешният експерт. Ние знаем много добре той откъде идва и е, огласяването на данните за него е нещо много важно. Така че всички агенции трябва да се придържат към правилата за обнародване или огласяване на тези данни и когато мисля за доклада на Сметната палата, бих могла да кажа, че много документи е, като че ли е, преди не се четяха и отлежаваха в мазето, но сега това не е така. Искам да е, защитя още веднъж системата на самоконтрол от страна на агенциите, тъй като по мое наблюдение тази система функционира добре. Върху тази система на самоконтрол също се упражнява надзор. И сега по отношение на експертизата искам да посоча, че за нас е изключително важно тези хора да останат в практиката, защото понякога ни е необходима много специфична експертиза, специфични експертни заключения и Естествено, всичко това е нещо, което ако не се приложи добре, няма да функционира добре. И докато не се представи доказателство, че тази система е лоша, аз е, бих е, посъветвала тя да не се променя. Сега, Петър Яр, ако ви моля, не е много дълго, защото пресрочихме времето. Позволете ми едно изречение. Аз е, искам е, да е, взема повод от думите на госпожа Гресле. Когато погледнем в Комисията по околна среда, там имахме възможност да посетим ЕФСА и аз наистина бях изненадан и очуден каква какъв голям спектър от досиета обработва ЕПСА и да се е, назначава експерт за всяко от тези досиета е невъзможно. Затова според мен коментара на госпожа Гресле беше много правилен. Трябва да решим, ако искаме прозрачност, да се погрижим за качеството на експертите. Според мен няма независими експерти е, винаги някой зависи от нещо, може би в крайна сметка от жена си, от съпругата си. Е, това понятие независимост е, не го обичам, защото всеки от нас по някакъв начин е зависим. Okay. А, разбирам, казва председателя. Няма други въпроси, изглежда. Ако имате нещо, което да кажете съвсем накратко, давам ви думата. Съвсем накратко. Ще започна с въпроса на госпожата по отношение на ЕМА. ЕМА е агенция. Ще бъда кратък. Тя има свой собствен статут и председателят въведе нов устав и всъщност това е статут на временен служител, имам предвид тези хора. Така че например, комесари или членове на Европейския съд. Сега, що се отнася за директорите на агенции, всъщност беше подобрен техния статут и има пълна забрана за един директор, също и на агенция, да извършва лобинг или лобиране. Е, санкциите е, са предвидени в е, тази връзка. Ако има нарушение, тези агенции могат да стигнат до дисциплинарни санкции, например да се супремира правото на възнаграждение до известна степен. Така че всички бивши служители на агенции имат или по-скоро носят отговорност за вреди нанесени на агенциите и, както казах, е, в последния законодателен процес тези неща бяха значително подобрени. Uh, Сега по въпроса за конфликт на интересите на експертите. Това е много труден въпрос. Аз просто исках да напомня това, което чухме днес по-рано от Европейския бонбудсман, омбудсман. А, че а, трябва да имат предишен опит в частния сектор някой, който е а, е, на щат, дали, дали трябва да има опит преди в частния сектор или пък експерт, който не е на щат, който е наед временно като консултант на агенцията, дали подобен експерт трябва или не трябва да има опит в частния сектор. И както чухме, в ЕФСА има период на охлаждане, така наречен, значи две години за ЕФСА ако вие работите за частния сектор или неправителствена организация, в срок от две години нямате право да бъдете консултант на ЕФСА. От друга страна, когато ЕФСА извършва частни изследвания, възложени от промишлеността, положението е различно. И тук е най-трудното. Кой финансира всичко това? Данните, които се използват в съответните досиета когато се е, възлагат те от промишлеността. Има резолюция на Европейския парламент за укрепване на публичното финансиране на изследванията, но не е възможно те да бъдат 100% финансирани по този начин, защото университетите сами не могат да провеждат всичките необходими им проучвания, те трябва да бъдат възлагани по други линии и там също възникват конфликти на интереси. Съгласна съм с вас, че в идеалния случай трябва да имаме публичен контрол върху а, и след проучванията, а, но поради бюджетните ограничения това не е възможно. Разбирам, че комисията иска по, да има по-строг контрол как се проектират самите проучвания. И, и е, също така е необходимо да се провеждат публични консултации. Ние също в момента сме задължени. Необходимо е агенциите да се запознават с всички проучвания по даден въпрос, не само ние, които са включени в досието. И за да приключа, тъй като времето ни е кратко. Труден е въпроса, трудно е да се намери баланс между публичният интерес и интересите на промишлеността. Необходимо е под строг контрол върху изследванията. Председателя. Преди да дам думата на нашия трети лектер. ще дам думата на нашата колега госпожа Розиер. Благодаря. Аз имам един въпрос по-скоро хоризонтален, който е свързан с различните институции и агенции. Беше постигнато споразумение с съвета и предложението на комисията за предлагането на механизъм за предупреждение. Европа трябва да приеме тези протекционистски правила, обаче в момента те не се прилагат към Европейската публична служба, тъй като тя се урежда от регламент, който е прият в друга процедура, така че е, ще има статут на европейските служители, е, които по желание на съвета и на комисията се подчинява на е, друга версия, която не предлага толкова голяма защита и в случая е, по-трудно могат да се открият евентуални конфликти на интереси, могат също така е, да се прикриват финансови интереси и е, много често това е вътрешна информация на организациите. И аз би искала да знам дали това ще бъде наистина така. Аз съм убедена, че трябва да се засили защитата също и във вътрешен план и това да даде възможност на агенциите да коригират ситуацията, да третират съответно случаите по добър начин. има предвид европейските служители и тук трябва да се очертаят проблемните случаи в тази организация, трябва да има публично изобличаване. Не винаги това се предвижда и е, аз бих искала да знам е, всъщност директивата каква защита предлага. Е, Ако искате да реагирате на този или на друг въпрос, е, господин Деткен, е, ще започна с това, което беше казано по отношение на а, законодателството. А, като техническа агенция трябва да се каже, че ние работим с законите, а, а, към, с които трябва да се съобразяваме. Има въпроси, които законодателя може би трябва да преразгледа. И по същия начин въпрос е по отношение на различните случаи на търсене и на назначаване на експерти. Ако трябва да променим системата за компенсиране или за наемане на щат на експерти, необходимо е фактически да се модифицира основата върху която това става интересите на експертите, които работят за ЕФСА, са всички публично оповестени. Ние ги качваме на страницата в интернет. Колкото до експертите от страните членки, да спомена, че от 2017 година насам САМ обследваме експертите, които ни съветват, както във връзка с пестицидите, така и във връзка с други продукти. Искам също така да кажа, че имаме а, значи, правила за прилагане, които се отнасят а, до а, назначаването на щатни служители – включително и правила за защита на тези, които сигнализират за слабости. И през последните 12 месеца бяха прияти подобни правила. Значи, мисля, че са създадени условия на равнопоставеност в, в, в това отношение. Председателя, благодаря. Има ли други забележки или изказвания? Представителите на комисията. Искам само да се позова на това, което се каза. Става дума за законодателство, което се прилага към предприятията и там то предвижда вече защита. и статутът също така е, е който вече беше прият има правила, които защитават всичките колеги, които сигнализират за нарушения. Вече, значи има много ясна схема в това отношение. Вие не отговорихте на моя въпрос. Смятате ли за нормално, че Комитета на експертите не е казал не във връзка с защита на личните права? Защо е, е, експертите на Евроатом, защо да нямаме достъп до техните имена, до данни за тях? Това смятате ли, че е прозрачност? Аз е, не отговарям на въпроси, които излизат извън моята компетентност, но само искам да посоча, че защитата на данните създава необходимия баланс и също така има много известно решение на СЕС, където се посочва точно този баланс между прозрачността и защита на данните и, и се твърди, че защитата на личните данни не би трябвало да, защита, да засяга личните интереси на индивида, така че в случая Европейския съд поставя под защита интересите на индивида и ги поставя над прозрачността. Да, благодаря много за обмена на мнения по тези изключително важни въпроси, но за съжаление времето ни изтече. Е, темата е изключително важна. Конфликта на интереси е, очевидно ще продължи да бъде в центъра на нашето внимание е, и през следващите месеци и години. Благодаря много на всички, които участваха в този семинар. Ще напомня на всички вас, че е, е, комитета е, Комисията за бюджетен контрол, заедно с Комисията по петиция на 15 април, ще разглежда процедурата за назначаване на висши служители съвместно заседание. Много, много благодаря на всички вас за важният принос към е, осветляването на тази тема. Не се тревожете, бъдете е, щастливи и доволни. Това бяха думите на нашия председател. Благодаря много на всички, които участваха в това изслушване. Е, надявам се, че той е хвърлил малко повече светлина върху въпросите, които трябваше да се разгледат. Сигурна съм, че това е тема, която при всички положения ще продължи да бъде разглеждана през следващите месеци и години. И сега, нека да преминем към следващата петиция номер 0328, която е свързана с използването на пестициди в селското стопанство и излагането на селскостопански работници на пестициди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 още един господин, който го съпровожда, ще имат възможност да изслушат своите виждания за 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви от името на всички членове на Организацията на жертвите на пестициди Трискалия, които за това, че ни поканихте днес. Ние имахме един доклад за обид и искам да благодаря на мисията за обида, която миналия юни беше при нас и се срещна с нас. Този доклад е ужасен ужасяващ. Той посочва не само, че нашата страна Франция не намалява употребата на пестициди, но посочва също, че Министерството на селското стопанство съвсем е, ясно осъзнава, че е, е, не може да спази целите за защита от пестициди. Е, този доклад е, потвърждава, че е, 70% от проверките в Бретан посочват, че пестицидите не се съхраняват отделно от други продукти в складовете, така че работниците не познават рисковете, на които са изложени и това доведе до много големи интоксикации и тези хора не се ползват от никаква защита. Какво трябва да направи Франция в тази ситуация? Ние искаме комисаря по заетостта, госпожа Тисен, да дойде в Бретан. И сега давам думата на моя колега господин Лаян. Госпожо председател, дами и господа депутати, ние искаме от Комисията по петициите да подкрепи предупреждение на Францията да спазва нормативните актове за безопасността и здравето на работниците. Ние осъзнаваме, че одитният доклад всъщност обхваща само една част от проблемите, включени в нашата петиция. Ние отбелязваме, че комисаря по здравеопазването господин Крайтис се ангажира да разгледа информацията, която му изпрати. И искаме да знаем а, кога ще приключи а, доклада по това. А, Франция в момента остава мълчалива по отношение на исканията на Европейската комисия. Неприемливо е а, искането на Европейския парламент във Франция да си остане мъртъв текст. А, още повече, че а, а, жертвите са изложени на същото мълчание и това не може да продължи. А, днес нашата организация организация, която е основана преди 3 години, получава нови съобщения за жертви всяка година. От нашето последно посещение в Комисията по петициите, трима от нашите членове починаха вследствие болестта си. И накрая ние бихме искали, госпожо председател, да получим уверение, че нашата петиция няма да а, пропадне. А, когато новия състав на Европейската комисия и на Европейския парламент ще влязат, ще всъпят в длъжност. Тоест, искаме нашата петиция да бъде разгледана. Аз съм тази, която трябва да ви благодари, казва председателката. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря ви. Ще се опитам да актуализирам информацията за всичко това, което се опитваме да предприемем от януари до сега, когато за последен път се информирахме вашата комисия, ние междувременно вече имаме публикуван план за действие на Франция по темата. Той е публикуван и на веб страницата. Ние оценихме редица от действията, които се предвиждат и тяхното изпълнение. Най-вече установяваме, че е, не всичко е, е на задоволително равнище. Необходими са и допълнителни обяснения. Е, вносителите на петицията посочват, е, че целите е, на съответните е, действия не са постигнати до края на март. Препоръките, които формулирахме, са свързани и с съответните процедури и реакцията, която очакваме, за да се осигури безопасност. По различни причини се наложи допълнителна оценка. информацията, с която разполагаме, бе поискана с писмо от Министерството на селското стопанство. Става дума най-вече за пестицидите, за които се отнася и петицията. Междувременно вече разполагаме с много повече информация. Една голяма част от отговорите, които получахме, обаче изискват допълнителни разяснения и ние поискахме от Франция и компетентните власти тези допълнителни разяснения. Благодаря ви колеги, които желаят да вземат думата. Госпожа Розия. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз преди всичко искам да поздравя вносителите на петицията, които представляват организация на жертвите от интоксикация. Наистина, от много години е, трябва да се признае, че е, изминаха преди да се признае отговорността на нарушителите. И е, всъщност е, тук е, ще трябва да дадем гаранции, че подобна ситуация не трябва да се повтаря. За съжаление, това не е единственото досие, по което ние установяваме, че има хора, които са в драматична ситуация. И всъщност да защитим техните права, това е задача на нашата комисия по петициите. Е, трябва да подкрепим тези хора, е, чието права са нарушени и които е, трябва да получат гаранции от европейското право. Всеки път когато става дума за известна умора, за известна продължителност на процедурите, това не можем да го приемем. Това не е юридическа борба, а по-скоро медийна война и ние ще трябва да действаме по-бързо, така че да а, няма много жертви, които да искат обещетение. И а, би трябвало да променим а, всичко това, което пречи в нашето законодателство на защита на жертвите. Така че благодаря за вашето присъствие тук и за всичко, което сте направили до сега. Надявам се, че институциите ще отговорят колективно на а, тази ситуация трябва да посоча, че е, по това досие комисията организира одит е, във връзка с пестицидите и вие подчертахте, че е, този доклад е, всъщност е, показва, че няма контрол върху пестицидите. Това, което ме очудва е, че комисията сега обявява нови одити, нови оценки, нови елементи и ми се струва, че ако държавите членки не спазват дадена директива и задълженията, които проистичат от нея, трябва да се започне процедура по нарушение на основните договори. И е, тук става дума за човешки живот, който е силно засегнат е, от е, липсата на прилагане на европейското законодателство. Искам да попитам комисията как можем да направим е, одит, да и да не е, ангажираме е, съда. Може би това е само за е, правната процедура, да има решение на съда? Така ли? Това е нещо, което има пряко въздействие върху процедурите, които са започнати от вносителите на петицията, за да получат е, обещетение. За мен е, не може само да се признае отговорност и нищо друго. Трябва да се припомни каква е отговорността на економическите оператори, но също така и на контролните органи. Мисля, че тази тази петиция е открита от 2016 година. И наистина този срок е много дълъг. Ние не можем да го продължаваме до безкрайност. Отговорът трябва да дойде отговор на една ситуация, която е неприемлива, където има много страдание. И всъщност ние сме изправени пред е, една е, ситуация, която е преди всичко с хуманитарен характер. Комисията мисля, че е, направи добра стъпка с този одит, обаче трябва още малко кораж, за да се прилагат правилата, така че да не се появяват такива ситуации и мисля, че ние трябва да помислим повече по начина по който се прилагат разпоредбите за химически продукти, фитосанитарни продукти. Това е също обект на дейност на нашата комисия. И е, ние тук ще трябва да помислим малко повече. Мисля, че тази петиция дава повод за това. Е, сега, аз е, мисля, че тази петиция трябва да остане е, отворена трябва да остане открита, така че вносителите да могат да получат своите права и дължимото обещетение. Петър Яр. Благодаря на вносителите на петицията, че дойдоха при нас. Аз мога да посоча, че ние ще подкрепим тяхното основателно искане, ще оставим петицията открита, ще окоръжим комисията да предприеме следващи стъпки. Като германец аз мога да посоча, че съм земеделски стопанец, имаме професионална организация и имаме правила за защита на труда, привличаме експерти, които дават препоръки как да се работи с опасни вещества, така че още веднъж нека да посочим оставим, оставим петицията открита. Аз съвсем открито искам да кажа, че не вярвах това да стане във Франция. Франция за мен е една добре развита дългогодишна членка на Европейския съюз и това, че във Франция стават такива неща, е, ме кара да задам въпроса какво ли става в другите държави членки, така че е, нека комисията да направи проучване в държавите членки и в останалите държави членки, за да бъдем сигурни, че се спазват правилата. Пестицидите са опасни вещества и трябва много внимателно да се работи с тях защото имат много тежки последици за човешкото здраве. Е, аз е, искам държавите членки да е, боравят с тези вещества по подобаващ начин, така че да не постъпват подобни петиции като тази тук в Брюксел. Благодаря ви. Thank you very much, Mrs. Госпожа благодаря, госпожо председател. И това, което искам да посоча, че е, за щастие има комисия по петициите, която дава възможност да се изслушат е, изказванията на тези е, работници и служители за ситуацията във Франция, а вероятно и на други места. Обаче има една голяма сълскостопанска е, кооперация в е, Бретон. Е, има около 6000 членове. Това е всъщност голяма кооперация. Става дума за голямо предприятие и там се наблюдават тези интоксикации и излагане на сълскостопански работници на пестициди. Всъщност ситуацията е установена на място и всъщност Вашия доклад посочва, че има дефицит на информация не само сред работниците, но и сред членовете на кооперацията. Има дефицит на контрол, на информация и вие виждате е, какъв е, е отговора на Траскалия. Тези хора не само са болни, но са и уволнени. И е, вижте, тук ще трябва те да се обърнат към съда, за да търсят правата си. Това за мен е драматична ситуация. Аз имам един въпрос към Генерална дирекция здравеопазване. Вие чак, казвате, че чакате отговор от Франция, но погледнете европейските избори идват на 26 май, така че бързо трябва да се представи втори доклад, да се зададе въпрос на Франция и да се каже, че ако в определен срок Франция не вземе мерки да се започне процедура по нарушаване на директивата. Ако вие е, предупредите Франция, е, че извършва нарушение, това ще даде възможност да отидем по-далече и Трискалия да получи необходимата информация. Във втория доклад вие посочвате какво трябва да прави Франция. Виждате каква драматична ситуация има там. И в доклада също се посочва, че е, здравеопазването на работниците попада в ресора на госпожа Тисън. Можете ли, госпожо председател, да изискате одит е, от е, комисарите, така че всички въпроси, свързани с здравето на работниците, да могат да бъдат проучвани и да се провеждат одити на място? и а, е, отговорните лица от тази комисия да могат да правят а, е, одит на място. Не само а, е, контрол а, върху складирането, а, но като цяло да се контролират и а, условията на работа. Виждате, има различни варианти за решение и мисля, че това би помогнало да се открият пропуски в други държави членки. Благодаря. Радвам се да предоставя отново словото на господин е, Лике, носител на петицията. Две минути имате. Съжалявам, има ограничения. Благодаря, госпожо председател. Е, този доклад, който беше изготвен от Генерална дирекция здравеопазване, засяга директивата от 2018 година и наистина няма нищо във връзка с е, е, другата директива, която е от 2004 година. Тя е за защита на работниците от пестициди и очевидно ние можем да поздравим само намесата на европейските депутати от Комисията на петициите, които искат да се отправи предупреждение към Франция. Още повече, аз вече казах, когато представих петицията, че винаги, че до сега още не е постановено никакво съдебно решение, то, да речем наказателно правно, по-трудно е, и е, днес е, се провежда наказателно разследване, но няма установен напредък, така че нашите работници са много разочаровани, защото, както каза госпожа Риваси, те са интоксикирани, някои от тях починаха и е, наистина до сега те са получили много малко обещетение и затова ние мислим, че ако няма наказателни мерки, то тогава би трябвало да се вземат такива, за да няма безнаказаност. Така че Франция трябва да направи това, което не е направила до момента. Okay, fine. I think I can summarize. Е, мисля, че мога да обобща е, мерките, които трябва да предприемем в бъдеще. Е, при всички положения ние оставяме отворена петицията. Комисията е изготвила одитен доклад, който е добър, но за съжаление, само едно изречение в този доклад се отнася до петицията. Би трябвало да се извърши отделна оценка и да се подготви отделен доклад, който да ни се изпрати. Това, което трябва да направим е да запазим отворена петицията като подчертавам, очакваме специален одитен доклад и специална оценка във връзка с петицията. а, ние ще се обърнем към комисията и към комисарят Мариан Тайсън за това, че е, трябва да се обърне специално внимание на тази петиция и в доклада и съответно на мерките, които трябва да се предприемат е, за предотвратяване на подобни случаи в бъдеще. Е, ще информираме компетентните органи в Брюксел към комисията за това, което са направили и което не са направили във връзка с опазването на здравето при използване на пестициди. Човекът на, човешкият живот не може да бъде върнат на хората. Човешкото здраве не може да бъде възстановено в някои случаи. Хората имат право на обещетение за вредите които са претърпели. Ще подчертаем тези елементи в е, нашите писма към е, съответните служби на комисията. И така можем да приключим с е, тази точка и сега ще преминем към нещо съвсем различно, но свързано все пак с темата, която разглеждаме. Става дума за представянето на едно изследване на тема нарушители на функциите на ендокринната система от научни доказателства до закрила на човешкото здраве. Радвам се да дам думата на а, а, специалистите, които ще представят това изследване. Благодаря, а, госпожо председател. Заедно с колегата доктор Сламър от Френския институт а, ще представим ендокринните дисрупции и Това е краткото наименование на нарушителите на функциите на ендокринната система и ще разгледаме най-вече въздействието върху човешкото здраве и защитата на здравето. Аз като автор декларирам, че не е на лице конфликт на финансови интереси. Аз съм съучредител на Watchfrog SA. Е, компанията участва в е, развиването на тестове за идентифициране на е, ендокринни дисруптори, но не получавам никакъв вид финансова компенсация за дейността, която извършвам във връзка с тази конкретна това конкретно проучване. И така, ние разглеждаме ендокринната система, разглеждаме е, основните концепции за е, нарушаване на функциите на ендокринната система, разглеждаме и е, съответно негативния ефект, който може да се очаква при експозиция на ендокринни е, дисруптори. Е, разглеждаме колко често има такива е, експозиции, как се оценява съответно броя на хората, които са засегнати от тях и настоящото законодателство. Нека да разгледаме всъщност ендокринната система. Ние включваме тук жлезите за вътрешна секреция, панкреаса, е, тимуса, е, е, млечни жлези, хипофиза и така нататък. Дори и в най-малка концентрация ендокринните дисруптори могат да въздействат неблагоприятно на действието на е, жлезите с вътрешна секреция. Е, можем да сравним нещата с е, една капчица в един голям басейн с олимпийски размери, която може, е, е, независимо от е, това, че става дума за дребно количество, да окаже много неблагоприятно въздействие. В зависимост от възрастта на лицето, въздействието може да бъде много неприятно. То е свързано с метаболизма, то е свързано с хормоналния баланс в организма и трябва да се концентрираме при всички положения на това, което се случва в резултат на ендокринните дисруптори в човешкия организъм. Е, необходимо е да сме наясно за това е, в ембрионалното развитие е, какви са последствията от ендокринни дисруптори. Дори в ембрионален стадий мозъка на ембриона в, е, в ранната фаза на бременността може да претърпи много неблагоприятно развитие. Е, е, в някои случаи това се изразява в ниска степен на концентрация на определен е, хормон или твърде висока концентрация. Е, така че е, не бива да се пренебрегват и малките дози. И така, тъй като ще прескочим някои слайдове, ще ви помоля за малко търпение. Съжалявам, че се забавих. Бременните жени е, са особено силно засегнати. Е, става дума най-вече за е, експозиции по време на бременност, е, е, които е, могат да засегнат е, три е, поколения. Майката, е, ембриона е, и е възможно и следващите поколения да бъдат засегнати в резултат на експозицията на ендокринен дисруптор. So, an endocrine disruptor. Нарушителите на, на е, ендокринната е, функция, това са външни вещества, които променят е, действието на ендокринната система и имат отрицателен здравен ефект върху целият организъм и върху цели популации. Нарушителите на функцията на ендокринната система действат по различни начини и а, причиняват редица заболявания. Ако вземем примерно деконет 5, модифициран хормон, а Това е картината на всички главни хормони. Като последствие от това, и епидемиологичните резултати, и експерименталните резултати показват, че излагането на подобни нарушители на Функцията на ендокринната система водят до заболявания. Те е, нарушават действието на рецепторите, които контролират метаболизма, диабет, е, хормоните на тероидната жреда, жлеза, а също така и с стероидните хормони – които водят до безплодие е, и репродуктивни нарушения. Редица ракови заболявания на тестисите, на простатата и прочие също се дължат на излагане на тези нарушители на функциите на еднокринната система. Ракът на гърдата е особено красноречив пример. Знаем, че и тук са много факторите, които го предизвикват. Зависи от това дали ще има лактация, дали ще има на каква е репродуктивната история на жената и така нататък, до какъв е, какво е нивото на естрогена и прочее. Дали са взети лекарства, така наречените хормон заместители, хормони заместители, които съдържат естроген също има въздействие върху образуването на рака на гърдата. И последното, което искам да кажа, става дума за синтетичните естрогени, които също увеличават рискът от рак на гърдата. Например, ранно е, излагане на е, химикали като ДДТ, е, бисефанол и така нататък. Значи има много други примери за предполагаеми или сигурни отрицателни ефекти на нарушителите на функцията на еднокринната система. Не само рак предизвикват те. Тук виждаме в тази таблица различните е, отрицателни резултати. Четири от тези видове. Първо, органофосфат и пестициди, например. Е, те са е, за растителна защита използват, нарушават действието на тироидната жлеза. Парацетамол. Той променя функцията на тестисите Друг тревожен въпрос е излагането ни на смеси, които имат кумулативен ефект. По-силен, отколкото сбора от всяко отделно вещество, от които се състоят. Резултатът може да се иллюстрира с този иллюстрат. По-низки нива на тестостерон в тестикулите на онези, които са засегнати. Обаче, когато БПА се смеси с 7 други съединения, дозата, която има като резултат по-нисък тестостерон, става десетократно по-ниска. И когато... Трябва да се каже, че ние сме непрекъснато обект на е, излагане на подобни нарушители на функциите на ендокринната система. Ето тук е едно изследване на деца от различни европейски страни, изложени на нарушители, които се откриват в тяхната кръв. 34 в 34 случаи се откриват съединението в 90% от изследваните деца. Значи, излагането на нарушители на функции на ендокринната система е не само повсеместно, а, но то е и продължително. В, в, за част от тези нарушители на а, функциите на ендокринната система е, разполагаме с изчерпателни данни и можем да изчислиме какви са разходите свързани с здравеопазване. Те са в а, милиарди евро се изчисляват но някои от тях, както казахме, са свързани с развитието на мозъка и мозъчната кора. И голяма част от тези разходи се дължи именно на подобни а, неврологични а, заболявания. Нещо, което се открива в най-ранните стадии на живота – за разлика от рака и метаболиз... заболяването на, на метаболизма, които се откриват по-късно. И трябва да кажем, че тези заболявания, неврологични заболявания, са най-често свързани с излагане на пестициди. Председателя, благодаря. Сега ще обсъдим последователната връзка между научните резултати и общите цели на Европейския съюз по отношение на защитата на населението от излагане на нарушители на функциите на еднокринната система и законодателните мерки, които трябва да се предприемат. До каква степен може да се опрем на научните резултати в приемането на съответни регламенти. Става дума за над 20 000 химически вещества, които в момента се намират на пазара и а, е, отговорността за идентифицирането на рисковете в момента е в ръцете на компаниите, които ги произвеждат. Е, регламентите е, обикновено правят разлика между различните вещества в зависимост от секторите, в които те се прилагат. Но един от важните принципи е, че рисковете, които е, регулатора е, е, счита за най-важни, са дефинирани. И това са категории. Те включват карциногенни, мутагени и други вещества, Тези категории са дефинирани в съответните регламенти. Значи става дума за канцерогени, мутагени и вещества с токсични за репродуктивната система. Но все още нямаме точна дефиниция на нарушителите на функциите на ендокринната система. В седмата програма за действие се изиска до 2020 година химикалите, които имат значително въздействие върху човешкото здраве, да бъдат идентифицирани. Техните е, свойства да бъдат проучени, да бъдат описани в съответния списък. През 2018 година в своето съобщение е, Европейската комисия напомни, е, че в случая трябва да се изхожда от принципа за предохранителност. Може да се идентифицират пет условия, които трябва да бъдат достатъчни, за да се е, сведе до минимум излагането на тези нарушители. Първо, необходима е ясна дефиниция. Второ, документи, които да казват как да се идентифицират тези вещества въз основа на приятата дефиниция, т.е. дефиницията да бъде а, превърната в условия. Трето, тестове, които веществата трябва да преминат, за да може да се установи тяхното въздействие тяхното въздействие върху хормоналната системата, ендокринната система и различните им вредни, вредни въздействия върху различни органи. Такива тестове съществуват, но те трябва да се изискват като част от досието, което фирмите производители предоставят. И накрая необходимо е управление на риска как да се сведе до минимум излагането на вредните вещества и да се сведат до минимум вредите от тях. Значи това целта на Европейския съюз трябва да бъде да се сведат до минимум както излагането на тези вещества, така и на вредните ефекти. Установили сме секторите, в които регламента най- е най-близко до постигането на тези цели. Става дума за биоцидите и а, продуктите за фитосанитарна защита. В фитосанитарният сектор от 2018 година за хербицидите действат а, а, дефиниции, които имат правна сила. Съответните агенции Агенцията по безопасност на храните и Агенцията по химикалите са публикували данни как да се идентифицират тези вещества въз основа на тази дефиниция. Сега, петото условие необходимо е веществата за растителна защита да не бъдат пускани на пазара в Европейския съюз, освен ако а, излагането на хората на тяхното въздействие не е минимално. Значи, а, трябва да се прилагат задължително тестовете, за които стана дума и досиетата на фирмите производители да включват резултатите от тези тестове. Очевидно в момента, особено когато става дума за биоцидите, не е такава положението. ограничено е в момента е, това, което се прави. Следователно ясно е, че тези досиета за прилагането на е, тестовете и правилата трябва да се прилагат със съответните агенции. Понякога властите като че ли се оказват късогледи по отношение на оценяването на нови биоцидни продукти. Ако сега минем към друг сектор, това са химикалите по директивата РИЧ. Там много по-малко са изпълнени пете условия, за които стана дума. Е, е стратегията, която се опитва да установи, има стратегия, която да установи кои съединения отговарят на изискванията. Но общо взето не може да се е, установи това, тъй като не е налице необходимата информация. Освен ограничените изисквания за тестове върху веществата, няма и правно задължителна дефиниция, която да се прилага. За това какви а, нарушители на функцията на гринната система а, съдържат пестицидите. И дали те са включени в съответния списък – но включването в този списък не води до незабавни последици. Списъка сега съдържа 13 такива нарушители на функциите на ендокринната система. Като се има предвид сравнително ограниченото действие на а, регулацията, а, че все пак са идентифицирани 13 подобни нарушители, е положителен факт. Но трябва да се каже, че веществата, които имат подобно въздействие, са много повече. И а, трудно ще бъде всички те да бъдат включени в този списък до 2020 година. Друг ключов сектор това е козметиката, а, където е много вероятно а, да бъде се окаже, въздействието да се окаже върху, особено върху бременни жени. И подобно е положението и тук, както с хербицидите. С, както с финосанитарните продукти. Няма общо разпоредби за откриване на наличието на нарушители на функцията на ендокринната система в козметичните продукти. В повечето други сектори, включително регламентите за работниците с тези вещества, няма единни изисквания за нарушителите на функциите. За да обобща, в момента има съществува единодушие по отношение на заплахата, на, която носят нарушителите на функционалната система за човешкото здраве. Не можем да установим точния брой на тези нарушители в нашата среда. Много от тези вещества не са били достатъчно изследвани, за да се знае какви са техните свойства и какво е тяхната, тяхното въздействие. Но, например, за при карциногените, трудно е да се установи какъв брой карциногенни вещества са на пазара. Те, разбира се, се е, са дефинирани и е, се регулират във всички сектори. Но би било важно също така да имаме хоризонтална дефиниция на нарушителите на функция на ендокринната система. Целта на Европейския съюз е да се свете до минимум излагането на човека на тези нарушители е научно обоснована цел. Ние живееме в една от малкото части на света, където излагането на тези нарушители е обект на регулиране. Не е така в много страни е, извън Европейския съюз. Биоцидите и химикалите за растителна защита са най-близко до а, постигане на регулиране, което да доведе до свеждане, до минимум на излагането на човека на тези нарушители. Друг сектор това са химикалите по директивата РИЧ. И там изискванията за тестовете и националните, националните изисквания за минималните количества не са хармонизирани, са различни за страните членки. И до 2020 година едва ли ще се постигне такова еднаквяване правиме предложения в нашето проучване логика, която смятаме, че ще помогне по-бързо да постигнем минимално излагане на човека на нарушители на функциите на ендокринната система. Председателката, благодаря ви, благодаря ви за това, че обяснихте така ясно за нас, които не са специалисти по е, химическите вещества, обаче това, което изложихте, беше много ясно. Благодаря ви за това. Сега е, ще дам думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за този доклад. Аз си позволявам да, да допълня тази презентация с е, един списък на действията, които комисията извършва в рамките на своето съобщение, което беше публикувано през април и ангажиментите, които по Европейската комисия с държавите членки при разработка на критерии по отношение на нарушителите на функциите на енергийната система във връзка с пестицидите. Е, различни действия са предвидени в това съобщение. Най-важното е да се изготви баланс на качеството на европейското законодателство, за да се определи дали европейското законодателство изпълнява своите е, цели за защита, дали има некохерентност, е дали има пропуски и също така да се подобри, да се подобри законодателството по отношение на тези нарушители, както беше беше обяснено в доклада, чрез тестове, които са предвидени в нормативния акт, също така и какви мерки трябва да бъдат взети по отношение на управление на риска при тези нарушители. Е, също така беше публикуван доклад, е, а има и е, публични консултации, предвиждат се такива, за да могат да се изслушат всички заинтересовани страти по отношение на изследователската дейност. Тук мога да посоча липса на информация, липса на тестове. Европейския съюз разработи специфичен подход в рамките на програма програма Хоризонт 2020 и се предвиждат около 50 милиона евро за изследователска дейност за тези нарушители на функциите на енокринната система. Комисията ще организира и годишен форум за тези нарушители, е, на който ще бъдат представени всички заинтересовани страни от научните сфери, от е, публичния сектор също така и от е, организациите на гражданското общество. Ще се провеждат дискусии и как можем да постигнем напредък по тази тема. И накрая ние също така организирахме интернет портал, за да обобщим цялата информация за тези нарушители на ендокринната система. До сега тази информация беше разпръсната на сайтовете на ЕПСА, на други агенции и сега нашата цел е да обединим цялата тази информация в един портал, така че данните да бъдат по-достъпни за заинтересованите страни. Това са действията, които комисията е извършила в тази връзка. Благодаря. Благодаря. Добре, колеги. <clears throat> Вие знаете, че това беше, така да се каже, последващо действие във връзка с е, петицията е, и трябва да кажем, че 19 общо са посветени на темата, 13 от тях все още са отворени и ще останат отворени. Докато получим е, отговори от националните компетентни органи или от Европейската комисия, конкретно по тези 13 петиции, за да направим допълнителна оценка на обстоятелствата. Така че всички тези 13 петиции ще останат отворени и ще продължат е, е, да се съпровождат и от е, преглед на законодателството в тази сфера. Мисля, че това е всичко, което можем да направим. Оглеждам залата. Очевидно колегите са съгласни с госпожа Рибаси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на представителя на изследователите. Аз имам а, някои въпроси. Нещо ме изненадва, когато виждам вашия списък. Вие посочихте а, за пестицидите. Да, това мога да го приема. Е, разбира се, не в детайли, но има дефиниция, има някои тестове. А, е, има също така и оценки на риска, но е, как си обяснявате, че е, цялата козметика, хранителните добавки, питейна вода, за това няма нищо, защото това са неща, които ни засягат най-близко. Както виждате, става дума за хранителни и козметични продукти. Имате ли някакво обяснение за това? Има ли някаква хоризонтална дефиниция за всичко това? И след това на ниво тестове има ли въведено задължение за тези тестове, защото това не са тестове, които да установяват дали дадено активно вещество е нарушител или не. И още нещо, както каза комисията, имаме ограничена стойност. Обаче, ако знаем, че един ендокринен нарушител реагира съвсем слабо, да речем, върху бремени жени или върху плода, как можем да си представим кой е максималния размер на остатъците от тези вещества, защото няма прагови стойности. И последно прочетох, че ЕФСА представя своя метод метод за оценка, е, базиран на ефект коктейл. Какво мислите за този ефект? Защото ние, парламентаристите, изискахме тази информация е, и е, ние направихме необходимия анализ. Установихме, че има около 50 такива еднокрини нарушители. Аз разбирам, че тази петиция трябва да остане открита. Вие посочвате всички канцерогенни хетерогенни ефекти, сега, как се засяга плодовитостта, също така интелектуалните способности, ние всъщност кретени ли ще произвеждаме. Това е не всъщност нещо, което е невероятно и се правят съвсем малки крачки напред. Сега тук трябва, според мен, да се постигне по-голям напредък, защото това е спешна ситуация. При всички положения това ще бъде нашето завещание на тези, които ще седят в Европейския парламент през следващия мандат. И така, още веднъж благодаря за вашите обяснения, за представенето на вашето проучване. Това е, то ни изплаши. Действително е страховито това, за което говорите и ще трябва да продължим да работим. Е, по темата е, заедно с вас, е, не само в нашата комисия, но в всички парламентарни комисии на Европейския парламент. И така, нека сега да преминем към следващата точка. Става дума за петиция 0879, внесена от словашки гражданин. Тя се отнася до предполагаем риск за източниците на термални води, свързани с добива на кафяви въглища в Словакия. Не вносителят на петицията ще представи е, темата, господин Карел е, Галек. Добър ден. Е, благодаря, че ми дадохте възможност да дойда тук във връзка с е, петицията, която разглежда този проблем между е, Бойнице и предприятията. Бойнице всъщност е термална станция. Всъщност двете предприятия, което виждате на презентацията, действат на територията на Словакия. Намират се в окръг Превица. Това е червеното кръгче, което виждате на картата на Словакия. Двете предприятия са частни Минното предприятие трябва да работи до 23 година. 2023 година получи гаранция от правителството и словаците плащат всяка година 115 милиона субвенции, субсидии на това предприятие. Проблемът при тази петиция е влиянието, което оказва това а, минно предприятие върху термалните източници. Кафявите въглища се м, добиват под земята. Това е кафявия слой, който виждате на изображението. А, означеното с, кръгче, с жълто кръгче а, показва м, всъщност къде точно се е, складира шлаката. Всъщност, както казах, въглищата е, се добиват под е, земята. Разстоянието е около 15 км до термалните избори. Част от предприятието е в защитната зона, където се събират тези термални води. И от гледна точка на законодателна на, на съдебната власт всичко е наред. Виждате обаче, че е, половината от е, добивния район се намира в защитната зона за термални води. Е, на практика това води до много големи пречки при използването на термалните води. И затова тези термални станции имат определени опасения. Първо, настоящия добив на кафяви въглища когато се увеличи налягането при добива на въглища, тогава спада а, дебита на термалните води. Всичко това виждате на изображението, означено с различни цветове. Следващият проблем е планираната дейност на добивното предприятие. Е, то иска да открие нов обект на около 12 км от термалния източник, извинете, поправя се оратора, 3 км и е, всъщност е, термалната станция се опасява, че ще възникват нови трудности, както беше в миналото, когато дебита на термалните води спадна на половина и също така тогава термалните води се изливаха в шахтите, въгледобивните шахти. И след това на увеличаване на температурата при добива, виждате тук цифрови данни, виждате, че се стига до наполовина намаляване на нивото през последните 60 години това всъщност е, е средна стойност за намаляване на дебита на термалните води. Това е конкретен пример е, за е, конкретен добив, където всъщност дебита е спаднал от 14 литра на 6 литра на секунда. В момента комисията подготвя този регион за спиране на добива на кафяви въглища – Но мога да посоча, че термалните станции, термалните води са много важни за този регион. Ние разполагаме с проучване, що се отнася до термалните води. Те още не са подложени на оценка. И всъщност това е конкретният предмет на моята петиция. Аз искам европейските институции да се занимават с този случай и да извършат неутрална оценка. Освен това, искам да посоча, че искаме да се проведе дискусия и тя се провежда на равнище Европейския съюз и Словашко Министерство на здравеопазването. Ако продължи добива на кафяви въглища в този регион, няма да имаме термални избори, термални станции. За това много ви моля, упражнете натиск върху словашкото правителство, за да имаме конкретна представа за по-нататъчното развитие на този регион, за да могат средствата на словашкия за да се използват по най-оптимален начин. Благодаря. Благодаря ви. Комисията е представена тук, да, и желая да вземе думата. Имате възможността. Казвам се Маркета Немова и съм от Генерална дирекция околна среда. Благодаря на вносителя на петицията за информацията, която предостави. Разбирам, че проектът е буди противоречиви е, чувства. Той се оспорва не само от вас. Е, оценката на въздействието вече е направена. Е, тя е възложена от словашкото компетентен орган. По отношение на водите няма конкретно е, законодателство на Европейския съюз за източници на терминални води. Но що се ознася до директивата, регламентираща изискванията, е, за всеки индивидуален проект е, е, съответните компетентни органи трябва да извършват оценка на въздействието и а, съществуват ограничения съгласно това законодателство в случаите, в които а, е застрашен на околната среда, а, чистотата на водите, подпочвени повърхности и, и така нататък. А, в случая оценката показва, че а, е, е, има съответствие с съответното законодателство. Комисията установи контакт с компетентните органи в Словакия във връзка с Новаки и централата, която се предвижда да се изгради и добива на кавяви въглища за всички региони, в които се извършва преминаване от въгледобив към други по-чисти източници на енергия. Има представени планове за действие. До тези, които още не са подготвени, трябва да се предоставят до средата на 2019 и план за действие и стратегия Естествено, развитието на СПА индустрията е много важно за съответния регион, който е засегнат от закриването на родниците. Разширяването на добива на въглища за момента все още не е разширено не е в правомощите на комисията да се намесва. В крайна сметка отговорността е при словашките компетентни органи, така че е, това е положението от гледна точка на европейското законодателство към момента. Нямаме е, чак толкова много присъствие, но тези от членовете на комисията, които са тук, са много активни. Кристиан Преда. Donc, euh, euh... Euh, Благодаря за представянето на тази петиция. Ние сме силно заинтересувани от позицията на комисията, но тук аз изслушах нейната представителка и тя посочи, че няма нарушения, но аз все пак искам да знам как нашите колеги от комисията по околна среда са били информирани за това дали за тях позицията на Европейската комисия е приемлива или не. Ние от гледна точка на НП бихме искали да бъдат изяснени всички тези неща. Е, имам предвид във връзка с околната среда. Е, там мисля, че е госпожа Валанса още няколко дни. И е, може би след изборите ще се продължи, но е важно да се продължи по тази петиция, още повече, че има сходни други петиции. Благодаря. Мисис е, Требесиус. Госпожа Требесис. Да, благодаря ви, госпо... госпожо Викстрам. Е, благодаря и на представителката на комисията. От името на е, групата на ЕКАРЕ мога да подкрепя категорично идеята за оставяне на тази петиция отворена. Е, открива се и писмена процедура е, е, от страна на комисията с компетентните органи в Словакия, така че нека да прехвърлим и петицията на комисията ЕМВИ, както вие казахте, господин Преда, за да продължим да наблюдаваме ситуацията в този регион. Благодаря. Това действително е, е нещо, което ще обмислим, е, госпожа Алкън. Да, при всички положения трябва да имаме предвид, е, е, че подобни случаи имаме и в Германия, в е, редица региони. Става дума за невероятно голямо и отрицателно въздействие върху климата, върху околната среда. Надяваме се, че комисията ще проследи всички тези случаи. И понякога би било разумно да поддържаме контакта с компетентните органи и да поддържаме комуникацията с тях, така че да предотвратим за бъдеще подобни действия. Да, разбира се, ще направим точно това. Първо, ние вече сме изпратили е, петицията е, за информация на комисията ЕМВИ в Европейския парламент. Ще трябва сега отново да се обърнем към комисията по околна среда на ЕПА, за да изготвят становище. Ще е, подготвим и писмо до словашките компетентни органи, за да ги информираме за нашето безпокойство и за е, тревогата, изразена от членовете на нашата комисия. И е, тъй като знаем, че се подготвя всъщност издаване на разрешение, е, ще трябва да поискаме и писмена актуален отговор от Европейската комисия във връзка с развитието по този конкретен случай и тази петиция. И така, Новаки Предприятието Новаки се предвижда да приключи е, е, и да бъде закрито през 2021 е, година. То отговаря обаче за емисиите на CO2 в страната и този дял на емисиите е 7%. Тоест само една централа всъщност изхвърля 7% от въглеродния диоксид в Словакия. И така, има ли други изказвания от страна на вносителя и неговия представител? Не. Добре, благодаря ви много за това, че сте тук, за това, че ни информирахте за тези тревожни е, събития. Аз също искам да благодаря за изказаните позиции. Минаваме е, е, следващата петиция, внесена от Бо Хокансон, шведско име, но е с датско граждане. Става дума за изграждането на ограда по протежение на датско-германската граница за предотвратяване на миграцията на диви свине. Петицията не е тук, но представителите на комисията са тук. Давам им думата. Благодаря la Commissione. Eh, sono il responsabile della unità che si occupa delle radicazioni. Благодаря, е, госпожо председател. Аз съм е, представител на звено в Генералната дирекция, което отговаря за изкореняването на болестите по животните. Е, датското правителство възнамерява да изгради ограда по протежение на датко-германската граница, за да предотврати мигрирането на диви свине и внасянето на африканска чурма по свинете, което води до економически вреди. Комисията оцени предприемането на подобна мерка, вземлението на ЕФСА, Европейският орган по безопасност на храните. Но не сме, е, няма, няма е, доказателства, че една подобна ограда ще бъде 100% е, ефективна. Значи, управлението на популациите от дивите свини зависи от редица мерки, така както показва опитът в Чешката република и в Белгия, където имаше епидемии от африканска чума по свинете. Комисията никога не е подкрепила изграждането на подобни огради. Въпреки, че тя е, е подкрепила ограничени мерки, е, целенасочени мерки. Комисията организира среща на ниво министри между представителите на съответните министерства в двете страни, които отговарят а, за а, тази област. И преди всичко трябва да се каже, че мерки, каквито и да бъдат те, за ограничаване на африканската чума по свинете и популациите от диви свини, трябва да съответстват на законодателството, отговарят на законодателството на Европейския съюз и също така да бъдат обект на научни и технически проверки по отношение на въздействието им върху околната среда. Благодаря, госпожа Алкен. Всички тези въпроси се следят в Дания с много голям интерес. И най-напред искам да благодаря на комисията за своят нейният абсолютно ясен отговор по този въпрос. Всички ние в Дания е, знаем, е, е, че подобна ограда за ограничаване на движението на глиганите от една страна в другата няма да има никаква полза от нея. В В случая, може би, за разпространението на болестта са виновни онези, които транспортират животни. Болестта също така много пъти се разпространява и чрез транспорта на месо. И няма начин като ограничим движението на дивите свини, ще се защитим от африканската чума по свинете. Датското правителство в случая взима мерки, защото една подобна ограда може да започне още от морето но в, в, в това ще ограничи свободата на движението между Дания и Германия. Ако бъде по протежението, разбира се, на цялата граница. Това е една ограда, която е, също така минава през защитени гори, е, защитени водни е, площи. Трябва да зачитаме и да пазим околната среда. В случая трябва да се каже, че Дания не е се е съобразила с законодателството в областта на опазването на околната среда. Защото в тези защитени зони е, е необходимо да се направят съответната оценка на, направят съответна оценка на въздействието. В Дания не се споменава тази ограда като нещо, което въздейства върху околната среда, но това е очевидно. Трябва да имаме гаранция, че ще може една подобна ограда да, пом- да свърши работата, за която е направена, а също така да се вземат предвид изискванията за опазване на околната среда. И а, трябва да кажа накрая, че това е една провокация по отношение на нашите германски съседи, защото тези, които живеят в граничната зона, са много разтревожени от издигането на една подобна бариера, ограда между Дания и Германия. Защото това е една зона на интеграция на мълцинства, включително които живеят там. А те задължават хората да търсят други пътища, за да могат да заобиколят оградата, която се издига там, за да ограничи движението на дивите свине. Тя се ограничи обаче движението не само на глиганите, но и на редица други животни. И е, ние искаме комисията да помогне е, да се даде е, адекватен отговор на този въпрос, ако Дания не реагира. Защото много ясно флагрантно нарушаване има на екологичното законодателство. Във всички случаи това има, тази ограда минава през зони, които са включени в Натура 2000. Не само се изразходват много средства, прахосват се средства, но също така се вреди и на природата, и на хората, които живеят в този регион. Очаквам комисията да се намеси, да се обърне към датския парламент, да се спре изграждането на оградата и преди всичко да се установи, е, че една подобна мярка няма да бъде изобщо ефикасна. И да се спазват изискванията на законодателството за опазване на околната среда. в протокола е посочено и аз казвам, че подкрепям изцяло госпожа Окен. Формулировката е много добра. Това, което в случая интересно за мен, е следното. Е, сега има оправдани страхове за африканска чума по свинете. Е, ако бъдат засегнати е, съответните популации, е, свине. Е, това би означавало голям е, страх в Европа. Аз смятам обаче, че тази ограда не е достатъчна защита от заболяването. Ако това заболяване ще се разпространи, това ще стане по-бързо, отколкото могат да се движат дивите свине, просто защото участват и хора в този процес. И това няма да бъде нито добро за околната среда, нито за хората, естествено. Така че можем да оставим петицията открита. Комисията комисията би трябвало да продължи да работи опорито, защото е, това не може да бъде решение. Представете си всяка държава членка да започне да е, изгражда такива огради. Наистина е, ние се гордеем в Европа, че нямаме граници за хората и не трябва да има граници и за животните, изобщо природата. When... това е исторически. Исторически момент, когато тук Маргарет Алкън получи подкрепа от току-що го изказалия се. Знаете какво а, направих? Аз? Нещо, което винаги съм а, а, записвала. Това е нещо с, а, абсолютно символично. А, явно е, че трябва да останем открита а, петицията. Става дума за нещо, което е символично а, ние значи, не сме тук да, да помагаме изграждането на стени и на огради, а за изграждане на мостове в Европа. Мисля, че това е много важно от политическа гледна точка да заявим, че не е време за е, изграждане на стени и огради. Трябва да направим това, което винаги към това, което се стремим. Необходимост и пропорционалност. Питър много по-добре го каза. А, значи, оградата няма да ограничи разпространението на африканската чума по свинете. А, става дума за една пандемия, на която е, това няма да ограничи. Значи трябва да оставим петицията отворена, да пишем до датското правителство, да поискаме незабавно спиране на изграждането на тази ограда по границата в съответствие с принципа на пропорционалност и необходимост. А, трябва значи, а, да искаме ефективното прилагане на закона а, не само по датско-германската граница, а навсякъде. И така, благодаря. И сега минаваме към следващата точка – това е петиция 513 относно непризнаване на семействата на ЛБГ те в Европейския съюз. А също и петиция 1081 относно твърденията за хомофобия от страна на полските органи при отказ на безвизов режим на регистрирания партньор на полски граждани. По първата част петиция и нито по първата, нито по втората част носителите са тук, но комисията, както винаги, е тук и давам им думата. Благодаря, госпожо председател. Ще започна с първата петиция. Това е 513-та петиция. Тя се отнася до редица въпроси, но преди всичко искам да се занимая с непризнаването на името на детето а колегите може би ще се спрат на други въпроси, които се повдигат тази петиция. Един от въпросите, който се повдига е факта, че гръцките власти отказват да признаят името а, с тире две имена, дете родено на двойка, еднополова двойка а, испанските а, власти са приели името възоснова на имената на двойката, на двата члена, а гръцките власти признават името само на един от родителите. Гръцките власти обясниха своето становище на нашата среща през юли, но искам да кажа, че съгласно решението, практиката на Европейският съд, ако едно име е законно признато в една страна членка, отказът на друга страна членка да признае и регистрира това име, ще възпрепятства правото на дви, свободно движение на гражданите на Съюза. Председателката, не бих искала да пореча на вашето изказване, но искам да попитам онези, които а, разговарят по предишните петиции, да разговарят извън а, заседателната зала, ако обичат. И така, значи, подобно непризнаване на името ще ограничи правото на свободно движение – и може да бъде оправдано само когато е основано на обективни съображения. А също така обективни съображения, които се отнасят до публичната политика. Те трябва да бъдат строго тълкувани, а не едностранно от една от страните членки. Публичната, целите на публичната политика могат да имат значение, ако има достатъчно сериозна заплаха за основните права на обществото. Ограничаването на основни права, като свободата на движението, може да бъде допуснато само когато е абсолютно необходимо за защитаване на подобни интереси. А, на базата на тези съображения комисията се обърна към гръцките власти през 2016 година и както осведомихме комисията през юли, гръцките власти са внесли искане пред Държавният правен съвет за признаване на имената на деца на еднополови двойки. Това искане, което все още очаква решение, се отнася и до петицията за признаването на имената. Миналата седмица гръцките власти уведомиха Европейската комисия, че правният съвет е приел становище 2001 през 2018 година и получихме информация за стъпките, които а, гръцките власти възнамеряват да предприемат. Комисията в момента се запознава с това, което са ни изпратили гръцките власти, но предварителният анализ показва, че те са готови да коригират непризнаването на името на детето, за което става дума и други подобни случаи. Сега ще дам думата на моя колега. Благодаря, госпожо председател. Вносителят на петицията също така апелира към комисията и парламента да работят за признаване на документи за гражданското състояние в различни страни на Съюза. Признаването на гражданското състояние, както знаете, е в рамките на правомощията на страните членки, но те трябва да се съобразяват с практиката на съда. И а, примерно когато се е изключен брак в друга страна членка, винаги на третирането на подобни действия трябва да се съобразява с решенията на съда. Значи, в случая става дума за юриспруденция, която съществува по отношение на гражданското състояние и признаването му от една страна в друга. Комисията не предлага някакви специални мерки, тъй като тя винаги, когато е правила предложения, те са, обикновено са били приемани от законодателите – в случая не един път комисията по други поводи е заявявала, че нито в съвета, нито в парламента ще има мнозинство за подобно законодателно предложение. Така че комисията не предлага подобен законодателен акт. В светлината на което колегата каза, страните членки решават как да прилагат националните закони, при а, строго спазване на а, практиката на Европейския съд. Благодаря. Има ли някой, който желая да се изкаже? Госпожа Лут, не ви видях. Благодаря. А, имате думата. Аз всъщност съм заместник, член, но а, много ценя работата, която върши комисията по петиция под вашето ръководство, госпожо председател. А, Става дума за демократични права, които са визират тук в тези петиции. Вие знаете, че ние се намираме в състояние на е, неяснота относно Брексит, но а, е, много важно е за мен да знае, че а, е, а, правата на гражданите не се нарушават от гледна точка на правото на свободно движение на граждани в Европейския съюз. Нашият а, член от Гърция също е много обезпокоен. Очевидно, а, в различните държави членки е, е, има различно законодателство, но е, въпросът, който се повдига, естествено засяга правото на европейските граждани да се движат свободно и това би трябвало да бъде основна тема в нашия дневен ред. Да, нашата комисия е направила толкова много неща. Ние е, през 2016 е, в е, групата ЛГБТИ изпратихме съответната информация, след това проведохме дискусия, така че направихме всичко възможно. И според мен бихме могли да закрием петицията, просто защото изчерпахме всички наши правомощия. Но а, е, има един момент а, е, е, и това е Брексит, който може да ни даде възможност да запазим отворена петицията и ние ще оставим отворена и ще я прехвърлим за следващия легислатурен период. Членовете на Комисията по петициите ще могат да я разгледат отново и да видят какви са всички тези аспекти на дискриминация на гражданите. От наша гледна точка ние сме изчерпали нашите правомощия, но Брексит отново оставя вратата отворена, така че петицията ще остане отворена. Вече сме изпратили е, цялата информация до всички, които имат отношение е, към въпроса. Е, получихме миналата седмица информация от гръцките компетентни органи. Подготвя се ново законодателство в Гърция за което естествено е много важно от гледна точка на името на детето. Ние сме изпратили и искане за писмен отговор до комисаря. Можем да изпратим писмо до комисаря Юрова, за да потвърдим отново нашето безпокойство и да е, поискаме настойчиво разяснения по случая. В това писмо съм написала, че европейските институции очевидно не могат да бъдат много полезни, когато става дума за подобно ни прояви на неприемливо поведение от страна на националните компетентни органи. Очевидно, тук се засягат много сериозно правата на <clears throat> граждани, които имат деца и са еднополови двойки. И така, има ли е, желание за допълнителни изказвания? Не, тогава струва ми се, е, че мога само да уверя носителите на петициите, че много сериозно се отнасяме към